Добро утро, дами и господа. Откривам заседанието. Първата точка от дневния ред е докладът Коелю, пак пакет от мерки във връзка с стратегията за обществените поръчки. Господин Коелю има думата. Добре, господин президент, снидох Sra. Comissária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 Uh, господин председател, дами и господа, господин докладчик, благодаря ви за това, че организирахте дебат на тази тема, която от значимо голямо значение за Европейски съюз съюз. Това е един много важен и много силен инструмент, който може да ни помогне за изпълнението на нашите политики, който не използваме достатъчно ефективно. Все още дир, дир, дър, държавите членки не са постигнали ефек, най-ефективният резултат и за това миналата година ние решихме да приемеме пакета за държавни поръчки. Този, както как правилно казахте, не става дума за нов законодателен пакет, а за един набор от необвързващи мерки, препоръки и е, информация за най-добрите е, практики. Пакета има за цел да стимулира дискусията, за да можем да очертаем най-важните приоритети и да намериме начина по който можем да ги приложим и изпълним. Целта е да се справиме с предизвикателствата в областта на иновацията, да прилагаме критериите в областта на екологията и да можем да постигнем нашите цели за социално включване. А тръжните процедури трябва да почиват на принципа за най-изгодната оферта, за да можем да а, получиме най-добрите резултати. Най-низката цена не винаги е най-подходящият критерий и европейското законодателство не налага най-низката цена като основен критерий за организиране на държавните поръчки. А, новият нов, новите документи съдържат насоки, препоръки, в които ние препоръчваме известни дейности на държавите членки и им предлагаме подкрепа. Нека само да изброя някои от тези препоръки. Все по-масштабно използване на тръжни процедури, свързани с зелената економика, по-добро обучение на работещите в областта на държавните поръчки, по-широк достъп на малките и средни предприятия, повече прозрачност, повече последователност, събиране на повече и анализиране на данни и мобилизиране на раз различни нива на административните власти за организиране на тръжните процедури. През февруари тази година в рамките на ЕКОФИН бе обсъден последиците от правилните тръжни процедури върху бюджета защото сме убедени, че професионализацията на цялата процедура ще доведе до по-ефективни резултати. Радвам се, че Европейският парламент днес ще приключи цялостната процедура на обсъждане и ще приеме е, доклада с препоръки. Благодаря на господин Коелю и на докладчиците в сенка за доклада, който е добър и който до голяма степен е, подкрепя подхода на комисията. Разбира се, Разбирам, че в парламента има доста широк консенсус и подкрепа на вижданията на комисията по някои от специфичните въпроси. Първо по въпросите свързани с малките и средни предприятия. Но нека не бъдеме прекалено песимисти, що се отнася до дела на МСП, които участват в тръжни процедури. Директивите са транспонирани неодавна и е необходимо време, за да може упростяването наистина да даде съответните положителни резултати. И за премахването на пречки по за достъпа на МСП до тръжните процедури. В продължението е много различно в различните държави членки, що се отнася до критериите. Ние настояваме на това, че най-низката цена не е основният критерий за провеждане на тръжните процедури и също така настояваме за е, включването на екологични и други е, критерии в е, оценката. Вие правилно наблягате на цифровизацията и положителните резултати, които могат да проистечат от по-широка цифровизация на процедурите като по този, по, по, този, по този начин ще можем, държавите членки ще могат да споделят по-добре най-добрите си практики. Благодаря ви за това, че обсъждате тази тъй важна тема. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. От името на Инта давам думата на господин Благодаря. Наистина, е, обществената Общественото измерение на обществените поръчки се анализира прекалено малко и това е грешка, защото се намираме в ситуация, в която обществените поръчки в трети страни са основен фактор с една по-добра конкурентоспособност. Госпожа комисаря каза, че има проблеми за малките и средни предприятия. Това е така, но що се отнася до международното, международния аспект, тук проблемите са големи и много сериозни. От една страна трябва да се сключат многостранни споразумения, от друга страна трябва да има по-добър достъп до пазарите на трети страни. Това трябва да е основен елемент в двустранните ни споразумения в рамките на ЦЕТА, например, и е, споразумението с Япония. Това са добри примери, които могат да бъдат е, взети като пример за по-нататъчни преговори международния аспект на обществените поръчки има огромен потенциал за растеж, за етост в Европа. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор госпожа Валеан от името на Комисията по околна среда. Аз не я виждам обаче. За това давам думата на политическите групи от името на НП. Господин Шваб има думата. Господин председател, госпожо комисар, радвам се, че колегата Бъге подчерта глобалното измерение на обществените поръчки. Това е хубав повод за мен да кажа, че праговете в Европейския съюз и в Германия специално не се задават от Европейския съюз, а от а, глобалните насоки за обществените поръчки. И това е пример за това, че ние не казваме Европа на първо място, за разлика от американския президент, а показваме, че сме отворени и се надяваме да има реципрочност, да има и други страни, които отварят така е, силно своите пазари, както и ние. Приветствам този пакет. Той показва, че всъщност няма причина в държавите членки 55% от обществените поръчки и договори да се дават на базата на критерия най низката цена. Трябва критерият всъщност да е най-добрият най-доброто предложение, най-добрата оферта. Това е моят апел към всички възлагащи органи в Европа да предпочитат най-добрия, най-добрата оферта, а не в последствие да съжаляват, че са взели най-ефтината оферта. Надявам се дигитализацията да доведе до повече прозрачност и повече гъвкавост при обществените поръчки. Тук Португалия е един светъл пример. Благодаря. Благодаря. А сега от името на социалистите и демократите за две минути господин Данти. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, колеги. С преразглеждането на нормативната база за обществените поръчки през 2014 година Европейския съюз прие добро законодателство. Потенциалът все още не е напълно реализиран от държавите членки. Доклада, за който благодаря на колегата Коелю и нашия че господин Тарабела е, дава пълен поглед и равносметка на изпълнението на законодателството, както и на проблемите на национално ниво. Аз ще се спра на три момента. Първо, ние трябва да продължим да прилагаме критериите за качество при възлагането на договори за обществени поръчки. Много често зад най-низката цена се крие нелоялна конкуренция и социално изключване. Второ, Нека да отчетем, че европейските малки и средни предприятия се получават само 40% от стоиността на обществените поръчки. Това противоречи на реалната им тежест в обществото. Тук е необходимо да се приемат конкретни мерки, сред тях, например, задължителното разделение на обособени позиции и обучение на малки и средни предприятия. 3. Успоредно с създаването на цифрови единен пазар, ние трябва преминем и към цифровизация на процедурата на обществените поръчки. Повече ефективност, повече прозрачност и по-малко бюрокрация. И накрая а, искам да спомена принципа за реципрочност при международните обществени поръчки. Отвореността на нашите пазари не бива да ни, да ни кара да забравяме колко е трудно за европейските участници в търгове да участват в трети страни. Това е дисбаланс и Европейската комисия трябва да предприеме мерки чрез приемането на инструмент за международни обществени поръчки, което инструмент, който все още е заложник на специални интереси в съвета. Благодаря ви много. Следващият оратор е господин Матиус. от името на ЕКР. Всъщност думата има господин Селимович. Благодаря, господин председател. Благодаря на господин Коелю и на докладчиците в Сянка за тези за този отличен доклад. 200 хиляди органи в Европейския съюз а, разходват около 14% от БВП на Европейския съюз за държавни поръчки. Но потенциала като че ли не е достатъчно осъществан. Първо, защо? Защото държавите членки закъсняха с транспонираните на директивите за държавни поръчки. Толкова закъснение имаше, че срещу някои от тях бяха предприяти процедури по нарушение. Но се боя, че същото закъснение ще отбележиме и при прилагането и транспонирането на, следващите, на следващия законодателен пакет, свързан с електронното и поръчки. Новите препоръки имат за цел не да увеличат административното бреме, а напротив да помогнат на малките и средни предприятия, включително да създадат нови работни места и да, да насърчат растежа. Директивите обаче са сложни за прилагане и е, трябва да се е, организира обучение за хората, които работят в тази област, както и да се включат в е, програмите на университетите специални предмети, свързани с това. За това е, приветствам приемането на новите мерки, които ще имат за цел по-добро разходване на средствата на данекоплаците. Сега от името на Зелените давам думата на господин Сол. Hvala za besedo. Първо да честитки поръчавал. Благодаря. Най-напред искам да поздравя докладчика за чудесния доклад. Наистина, по обществените поръчки могат да бъдат чудесен инструмент за постигане на различни цели. И това беше всъщност и целта на обществените поръчки. Не само да постигат економически резултати, но и социални, екологични е, резултати в областта на демографските промени и здравеопазването. Обществените поръчки има много положителни въздействия, но също така и някои негативни. Европейската комисия оцени, че има около 2 милиарда евро, с които е злопотребено в рамките на обществените поръчки. Тук са необходими мерки обществените поръчки се оказват в някои области тежест, а не предимство. И особено това се отнася до храните, храните в болниците. Ако искаме да осигурим хранително продоволствие, което да е безопасно за най-уязвимите групи, трябва да положим допълнителни усилия да предотвратим загубата на храна, изхвърлянето и като отпадък и трябва да допринесем повече за развитието на селскостопанските райони, като създадем повече заетост. Ако в публичните поръчки вземем, взимаме като критерий само най-низката цена, може да застрашим здравеопазването. Ето защо основният приоритет в такива ситуации трябва да е здравеопазването. В този пакет трябва да помисли много сериозно върху въпроса дали при хранителното продоволствие не бива да помислим за изключването на тази област от обществените поръчки. Искам да напомня на колегите, че имаше технически проблем, е, проблем с електронния списък, който виждате на екрана. Техниците се опитват да решат проблема Искам просто да ви е, кажа това, за да не се чудите и да не смятате, че това е грешка. Господин Ферейра има думата. Благодаря. президент. Е, е... контратасон публика Благодаря. Обществените поръчки би трябвало да са важен инструмент, който да позволява на държавите членки да насърчават своята производителност, местната економика и опазването на околната среда. Законодателната рамка на Европейския съюз позволява теоретически да държи сметка за тези проблеми. На практика е трудно да се оползотвори потенциала, тъй като нормативната нормативната база подлежи на логиката на свободната конкуренция на единия пазар. Ето защо законодателството има за цел да отговори на интересите на многонационалните предприятия и които, се, е, които навлязаха е, на пазара на обществените поръчки. Тук трябва да добавим факта, че е, пазара се прилага в области, които би трябвало да бъдат защитени, като обществените услуги, те постепенно биват приватизирани и то заради натиска на Европейския съюз, който иска да развива този сектор. Господин Шваб би искал да зададе въпрос с син картон. Господин Шваб, вие вече се изказахте от името на своята политическа група, така че бих, оцен... бих бил благодарен, ако оставим синия картон за колеги, които няма да се изкажат. Ако настоявате, ще ви дам думата. Настоявате ли да използвате е, възможността за въпрос с Инкартон. Заповядайте. Благодаря. Е, е, колегата Ферейра разказа, че историята, че тук става дума главно за мултинационални концерни. Искам да попитам, погледнали ли сте обществените поръчки от 2014 година и знаете ли какво е положението на малките и средни предприятия? И на следващо място, ако не конкурентността, то кое? трябва да е истинския критерий за обществените поръчки? Да, аз наистина отчетах цялата директива от 2014 година, но това са само думи в защита на местните и средни предприятия, както и много други законодателни актове на Европейския съюз. Имайки предвид, че всичко е подложено на принципа на свободната конкуренция, ясно е, че основната, основният критерий са интересите на много националните предприятия. Те имат превес на пазара и разбира се, това върви ръка за ръка с демонтирането на, обще, на публичните услуги, предоставянето на е, снабдяването с енергия, здравните услуги и прочие. Благодаря. Благодаря от е, името на Екре, господин Екър. Минута и половина. Господин Господин председател, нека да погледнем на нов начин обществените поръчки, за да се гарантират местните инвестиции. Новите правила доведоха до това, че големите фирми е, многонационални предприятия получават поръчките. В мой избирателен регион новият доставчик за поръчки за, за поддържане на газовата мрежа а, е, има централа в а, е, Ливърпул. А, големия бизнес не оставя нищо след себе си. Правилата за обществени поръчки трябва да се променят. А, и съвета показва как да стане това. Приоритет се дава на договори, които се основават на местния принцип. За всяка лира, която се изразходват за малки и средни предприятия, 63 пенита се изразходват на местно ниво. Това е преди Престън да промени системата, само една от 20 лири оставаше в Престън. Би било по-добре, ако намерим местно решение на обществени поръчки. Според мен ще бъде по-добре да се изключват договори на местно ниво. Хората, които живеят там. Някой може би ще каже, че бюджетните економии приключиха, но предстоят трудни времена. Средствата трябва да се да останат в местните фирми и това, това е чрез обособените позиции. Благодаря. Госпожа Грапин иска да ви зададе въпрос с син картон. Приемате ли? Благодаря, господин председател, драги колеги. Съгласен съм с това, което казвате, но не смятате ли, че обществените поръчки, обществен... обществените поръчки за големите фирми чисто е, и просто се печелят с най-ниска цена, а пък след това се добавят отгоре наценки и надбавки. Господин Акер, може, имате възможност да отговорите. На съвсем точно да, всъщност има надбягване към дъното, но опита в Престън показва, че ако договорите са местни и се възлагат на местни фирми, средствата се реинвестират и се осигурява заетост на местните, което в средносрочен план намалява разходите за местните власти. Аз съм напълно съгласен. Крайно време е правилата да се променят и средствата да остават в местната общност. Благодаря. Преди да дам думата на следващия оратор, искам да напомня това, което казах в началото. Списъкът на електронното табло не отразява реалния списък поради технически проблем, така че докато техниците не отстранят повредата, не обръщайте внимание на последователността. Госпожа Трушчински има думата за една минута. Благодаря, господин председател. Прозрачността и деонтологията в организирането на обществените поръчки е нещо естествено. Нямаше нужда от законодателни текстове за това, но както виждаме, пакета иска, освен прозрачност и честност и други критерии. Отварянето на тръжните процедури на трети страни създава проблеми с суверенитета и независимостта на държавите членки. Държавите членки трябва сами да определят критериите за участие. Така че тук присъстваме на една пропаст между от една страна ултралибералите и онези, които искат да защитят страните. Социалните и екологичните критерии са много важни критерии, но вие ги инструментализирате, за да изпълните своите цели. Е, държавните поръчки и националното предпочитание е от стратегическо значение за нас, затова ние ще гласуваме против този доклад. Благодаря ви. Това беше от името на политическите групи. А сега давам думата на господин Сонец от името на независимите. Благодаря. Наистина е трудно да се слуша всичко това, което се каза. Въпреки това трябва да признае, че обществените поръчки са важен източник на, на а, доходи, но какво, за какво всъщност става дума? Е, едни хора разходват пари на други хора за собствените си нужди. Най-добре е човек да разходва своите собствени средства за неща, от които той има нужда. В този случай става дума тук за нечестни държавни служители, за корумпирани такива. Това означава обществена поръчка. Когато критерият е най-низката цена, нещата са много ясни но когато става дума за социални критерии, то тогава се оказва, че само един, е, една оферта изпълнява всичките критерии и изисквания. Тези поръчки не са необходими. Благодаря, госпожа Ниблер, за две минути. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Уважаеми колеги, бих искал да се спра на една точка от чудесния доклад на колегата Коелю. Е, според мен това е много важно. Казва се, че броя на обществените поръчки от 2006 до 2016 година е увеличено 14 на 29%, т.е. една трета от всички обществени поръчки отиват само при един а, идват от един източник. Това буди загриженост у нас, защото Явно е, че е много трудно за малките и средни предприятия да участват в търговете. Ето, например, в Германия Имахме една обществена поръчка за строеж на училище, заложихме прага на, доход, на оборота и въпреки това, въпреки че търгът беше европейски, имаше само един изпълнител. Какво искам да кажа с това? Искам да подчертая, че когато става дума за обществените поръчки, трябва да се вземат предвид интересите на местната общност. Би било хубаво при следващото преосмисляне на правилата да говорим за праговете. Мисля, че инструментът по принцип е добър. Имаме нужда от прозрачност, от е, конкурентоспособност. Добре, но не може с една трета от всички обществени поръчки да потъват в нищото. Особено, когато се отнася до строителството, тук има нужда от корекции. Няма смисъл в Бавария, например, а, когато се строят училище, да идват фирми от Португалия. А, така че това е една точка, която трябва да бъде преосмислена при следващата ни работа. Благодаря следващия оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика и на нашия докладчик Сянка, господин Терабела. Цифрите бяха подчертани. 14% от БВП, 50 милиарда. Това са много важни и много големи суми, така че не можем да говорим само за печалби и да целиме само печалбата. Последният пакет, който бе прият и предложен от комисията, не се използва достатъчно ефективно от възложители показателите и по-специално е, критерия на най-низката цена да не бъде водеща, както и да бъдат е, включени допълнителни социални и екологични критерии. Целта сега е да се стабилизира пазара, да бъдат по-добре обучени участващите, организиращите търгове, за да се постигне наистина един устойчив и развиващ се пазар. Благодаря. Следващият. Господин Келмел, благодаря, господин председател. Обществените поръчки са много чувствителна дейност, където държавата трябва да покаже, че разходва средствата на данакоплаците много внимателно. Трябва всичко да е легално и съобразено с закона. От друга страна, трябва разходите да са високо ефективни, за да могат гражданите да разберат какво прави държавата с техните пари, трябва да има прозрачност. Тоест, много е важно тези процедури да са структурирани така, че всеки гражданин, всяка фирма да може да разбере какво се случва. В същото време може да имаме успех, когато тези процедури са небюрократични. Тоест, това, което каза госпожа Ниблер, е много важно. Не може да има критерии за всички. Трябва процедурите да са ефективни за изпълнителите. В противен случай имаме теоретични добри правила, добри правила, теоретично добри правила, но които не са в състояние да осветлят всичките нужди на възлагащите органи и на изпълнителите. Така че нека внимаваме не на допълнителната бюрокрация. Господин Екхаут. Благодаря, господин председател. Най-напред благодаря на докладчика за доклада. Всички си даваме сметка, че преразгледана Презгледания документ от 2014 година подобри редица елементи. Критерият вече е не само количество, качество. В Холандия обаче възникнаха проблеми при полагането на грижи, което се извършва на местно ниво, на практика, когато се сключва договор за такива услуги, се обръща внимание на бюрокрацията и на правилата в такава степен, че е, не са в състояние да обърнат внимание на същината. Така че нека комисията да обърне внимание на това. Някои от моите е, колеги от Националния парламент зададаха въпрос в тази връзка е, на Европейската комисия, но аз имам два въпроса. Първо, готова ли, готови ли сте да предоставите на държавите членки повече свобода да премахнат нежеланите последици от правилата върху сключването на договор за полагане на грижи? И второ, готови ли сте социалните услуги да попаднат в обхвата на директивата? Благодаря. Имам добри новини за вас. но списъкът на електронните таба вече е правилен. Следващият оратор трябваше да бъде господин Прецел, но той не е в залата. Не знам какво става днес. Много хора отсъстват. При всички случаи господин Зарианополос има думата сега. Благодаря, господин председател. Държавните поръчки са всъщност форма на експлоатация и на спекулация и това в световен план. Като не забравиме, че много от тях са съпътствани с големи скандали. Отварянето на пазарите за на държавни поръчки за трети страни трябва да бъде разглеждано в тази светлина. В Гърция това означава цунами на приватизации, Продадени е, беха телекомуникациите, пристанищата, суровините, морето, водата, рециклирането и всичко това на безценица. Като последиците ще бъдат изваредно тежки за гръцкия народ в дългосрочен план благодарение на политиката на Сириза и на международните валутни институции. Единствената единственото решение е национализирането на ресурсите и държавен контрол. Господин Шенфелд. E, Благодаря, господин председател. Ние говорим за нещо много важно тук. И то не е само от гледна точка на работния пазар, на трудовия пазар, но и от гледна точка от а, е, огромния обем пари. Говорим за приложението на директивата от 2014 година за обществените поръчки и в този смисъл искам да се спре на някои въпроси. Критерия за най-низката цена. Е, добре, това е важен критерий, но критерия за качеството е също важен. Трябва да вземем предвид целият жизнен цикъл на един продукт или на една услуга, а не само първоначалната фаза на проекта. Трябва също така да се вземат предвид е, степените на развитие и въвеждането на новите технологии. Обществените поръчки не трябва само да рефлектират, но и да стимулират технологичния прогрес. Освен това, намаляване на бюрокрацията и повече гъвкавост в обществените поръчки, това е нещо наложително. Компаниите трябва да имат възможност да се приспособят към промяната на административната и нормативна уредба. Няма много работна сила, което е оскъпява нейната стойност, което оскъпява по принцип разходите за услугите и стоките. Много компании се отказват от, от участието си в обществените поръчки. За това трябва повече симетрия и по-добри, по-добър достъп до обществените поръчки в трети страни. Благодаря. Госпожа Мици. Micro, please. Благодаря, господин председател. Докладът се основава на стратегия, която държавите членки да прилагат, така че обществените поръчки да бъдат в крах с технологиите. По този начин бихме гарантирали една стратегия за обществените поръчки, която да е по-достъпна за гражданите, местните власти и малките и средни предприятия. Създаването на електронни обществени поръчки ще осигури прозрачност и ще създаде платформа, така че стандартите на Европейския съюз да се спазват. Изпълнението е от изключително значение. Малта вече е при, приложила европейското законодателство за обществени поръчки, е, като изпревари другите останалите държави членки. Така че прилагам и предла, призовавам и останалите държави членки е, да прилагат директивата. Председателя. Е, господин Фонтолис има думата за една минута. Държавните поръчки в някои държави членки са източник на корупция. В някои държави а, и европейските институции извършиха не много коректни деяния. Необходимо е много повече прозрачност в цялата целия процес. Но смятам, че не трябва да се нарушава суверенитета на държавите членки, що се отнася до избора на критерии. Същевременно трябва да има наблюдение на тръжните процедури, за да не се допуска корупция. Не можем да продължиме да гледаме как някои си тъпчат джубевете с пари, за за сметка на народа. Благодаря. Хубаво е, че имаме доклад по собствена инициатива по тази тема. Трябва да преосмислим отново законодателния пакет. 2014 година бе променена директивата. Аз не бях съгласна с някои точки там. Директивата е неясна и прекалено обтекаема. Това доведе до различни ситуации в държавите членки и до различни национални разпоредби. Госпожо комисар, сега имаме проблеми, които не зная как ще бъдат решени. Например, сроковете. Сроковете за подаване на оферти има много дълги срокове, няма ясна дефиниция кой може да участва в търга, кои са процедурите за обжалване на резултатите. И сега критерия за най-низката цена. Бе казано, че 60% от обществените поръчки не се ориентират по най-низката е, цена. И освен това, здравеопазването трябва да бъде изключено от обществените поръчки. Благодаря. С това Приключихме списъка на ораторите, преминаваме към спонтанните изказвания. Има седем колеги, които искат думата. Ще ви дам думата на всички. Господин Дорфман. Благодаря, господин председател. Аз наистина бях докладчик в Енви по тази тема и участвах активно в изготвянето на доклада. Е, интересно за мен е хранителното продоволствие за училища, детски градини и здравни заведения. Мисля, че точно там а, е, клиентите искат местни храни и тогава е странно, когато в е, обществените поръчки и търговете се закупуват продукти от много далечни области. Мисля, че трябва да сме разумни и тук и да удовлетворим желанието на клиентите, когато те искат, например, местни продукти, храни. Затова тук в обществените поръчки трябва да намерим решение – така че изпълнителите да могат да купуват местни храни. Благодаря. Господин Палмер. Паракало то кино, σύμφωνα με τους κανονισμούς, uh, δεν επιτρέπεται на χειροκροτά. Μπορεί να ακούει, να σκέφτεται, моля за тишина в залата, моля не ръкопляскайте в пленарната зала. Може да слушате, да мислите, но не ръкопляскайте. Благодаря, господин председател. Съгласен съм с повечето, което беше казано тук за необходимостта обществените поръчки да станат по-достъпни за МСП и местните доброволни и благотворителни организации. Искам обаче да спомена по-конкретно скандалът с съвременното робство. Случаите на модерно робство се увеличават в Европейския съюз. В моята страна се смята, че 600 000 души са станали жертва на съвременно робство през 2017 година. Би било скандал модерното робство в крайна сметка да бъде подпомагано от обществените поръчки. Надявам се, че парламентът ще подкрепи мерки за борба срещу това явление. Например, да има харта срещу съвременното робство. То се подписва от органи в Великобритания. Когато става дума за съвременното робство, е, виновните не би трябвало да има къде да се скрият. Благодаря, господин председател, че ми дадахте думата на тази тема. Що се отнася до държавните поръчки, колкото е по-голямо, толкова по-добре големите предприятия, големите а, държави. Но Малкото е по-добро само по себе си, защото е по-ефтино. Затова обаче малките предприятия много често биват изключени от целата процедурата на обществени поръчки, така че приветствам тези мерки за включването. Но в моя регион малките предприятия много често стават жертви на бавно заплащане, на сложни процедури и биват, получават парите си много по-късно, когато след като са извършили е, работата. Така че малкото е хубаво и нека насърчаваме участието на малките предприятия в процеса на обществени поръчки. Господин... Е, Благодаря. Всяка държава членка дава обществени поръчки на местни фирми, на чужди фирми. Обществените поръчки играят много голяма роля в развитието на економиката. Те имат стратегическо значение за телекомите, строителството и всички останали области. Правителството се опитва да провежда економическа и, и социална политика чрез обществените поръчки, но проблем но проблеми има. Ако искаме да имаме успех, трябва да имаме достъп до пазарите на трети страни, но поради протекционизма, третите страни създават пречки и европейските компании много трудно могат да участват в търговете. Ако искаме баланс и честна конкуренция, европейските страни трябва да използват предимството от съществуващите правила, които, които сега приемаме. Господин Хетман. Шановна пани комисар, колежанки и колеги. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, дами и господа. Обществените поръчки и свързаните с него правила са от от е, ключово значение за доброто функциониране на обществото, особено на местно и регионално ниво. Приветствам инициативата на комисията, която е насочена към 6 е, ясни приоритета. Процедурите за обществените поръчки трябва да са ясни и разбираеми, за това Приветствам призива за упростяване на правилата. Ние трябва да използваме в максимална степен новите технологии и да въведем електронни обществени поръчки, като процедурите да се осъществяват онлайн трябва да се разширят критериите за възлагане на поръчки, като сред тези критерии да не фигурира единствено цената. Благодаря, господин Мариас. Благодаря, господин председател. 250 хиляди обществени органа организират държавни поръчки в областта на услугите и строителството. Милиарди евро, 14% от БВП, така че дела от средствата на данекоплаците е огромен, но знаеме, че в, при обществените поръчки има много скандали и корупция, а тези средства можеха да бъдат разходвани за образование, за заетостта, за е, други приоритети в държавите членки. Малките и средни предприятия са е, получили не повече от 45% от поръчките, докато 55% са възложени на тези, които са предложили най-низката цена. Аз съм съгласен, че може да има обществени поръчки на двустранна основа, но нека не забравяме, че четвъртите страни затварят пазарите си за нас а ние отваряме за тях. И сега последният. Благодаря. Е, трябва да призная, аз подкрепям по-скоро средствата, които отиват в системата на обществените поръчки. Местните власти трябва да имат свободата да изпълняват и да структурират своите економични, економически действия. Е, искам да похваля господин Коелю. Той е свършил много добра работа. Две неща е, са важни за качеството на обществените поръчки. Най-вече външната рамка, която задава нормативната база и е, прецизността, с която се изпълняват процедурите. Второто е особено важно и сложно. Благодаря. С това приключваме спонтанните изказвания. А сега от името на комисията госпожа Бянковска. Господин председател, тази дискусия показва колко е важна темата. Искам да повторя още един път, че причината, поради която решихме да приемем този подход, този пакет не е поради отсъствието на законодателство. Имаме законодателство. А, това, което куца е изпълнението. Някои от вас казаха, че няма гъвкавост, но законодателството предоставя достатъчно гъвкавост. Разбира се, закона трябва да се спазва, а, но той предоставя достатъчно възможности за маневриране за социалните служби, например. Възможността а, от изключване или до, дори и интегриране на всички социални критерии в тръжната процедура. Така че ние под, подготвяме насоки за социалните обществени поръчки, помощ на държавите членки. Също така цифровизацията на обществените поръчки е от особено значение. От една страна тя ще повиши прозрачността, например, за закъснели плащания. Второ, в държавите членки виждаме, че държавите членки, които прилагат обществени поръчки, се засилва участието на малки и средни предприятия, но разбира се, малко са държавите членки, които са въвели а, тази възможност. А, комисията предлага електронните обществени поръчки да се въведат за целия цикър. За местното ниво напълно разбирам Имам богат опит с обществените поръчки. Нека да ви кажа, че не европейското законодателство е тежеста. Проблем са допълнителните правила, които се налагат и това е сериозен проблем в цяла Европа. Не сега е момента да мислим за промени в законодателството, но партньорството, което искаме да изградим, размяната на мнение, насоките, понякога хората изпитват страх, и заради това не взимат решения, смятат, че нямат достатъчно умения и така нататък. Късното транспониране на директивата – е най-сериозният проблем. Най- най-сериозният проблем е в Германия. Транспонирането е най- е най-недостатъчно там. След приемането ние одобрихме инструменти за мащабни проекти Започнах да се предоставят услуги на онези за купува здравни услуги и да се преодоляват проблемите при възлагане на договори за големи инфраструктурни проекти. Ние разпространихме практика за професионализация. Публикувахме документа за новаторското закупуване. Следващия документ ще бъде за социалните обществени поръчки. Аз много държа да продължа да водя тази дискусия с вас, тъй като темата заслужава да и се обръща внимание. Благодаря председателят, благодаря и аз. С това дебатът ще, приклю... ще бъде обобщен. Господин Коелю. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на комисар Бянковска за насърчителните думи и да се спра на нещо казано от нея. В случая Европа а, си е, написа домашното, създадахме своевременно законодателната рамка, но транспонирането от страна на държавите членки закъсня. Понякога това транспониране е някакси изкривено и неправилно. Държавите членки са онези, които спъват работата до голяма степен. Благодаря на колегите и искам да се спра на три неща. Първо, мисля, че има широк консенсус този нов е, инструмент да създаде условия за справедлива и честна конкуренция, да, е, за борба с корупцията и за постигане на целите за сближаване, включване и устойчив растеж. Второ, мерките за малките и средни предприятия всички споделиха своята загриженост относно тяхното участие и по-добрия достъп. И трето, цифровизацията. Това не е панацеята, но същевременно цифровизацията ще създаде повече прозрачност за начина по който се разходват средствата на данекоплаците. Надявам се, че всички ще подкрепите препоръката на Европейският парламент. Благодаря, казва докладчик. Приключихме с дебата и ще гласуваме днес, а сега продължаваме с нарушаване на човешките права, демокрацията и правовата държава. Първо, влушаване състоянието на медиите състоянието на медиите в Беларус и по-специално Харта 97. Давам думата на господин Танък, който е док... Благодаря. Аз приветствам решението за ограничаване на някои мерки срещу държавни служители от Беларус на фона на нещата, които се случват в източна Украина, ясно е, че Лукашенко, президента на Беларус, приветства това, което е, начина по който реагира Европейския съюз. Резултатите, които очакваме, са повече демокрация в Беларус и доближаване до Запада. По отношение на случая на Харта 97 се оказва обаче, че това мислене е прекалено оптимистично. Журналисти биват сплашвани и тормозени от полицията. Те получават а, смъртни заплахи, като журналиста Наталия Радина – Господин Лукашенко вероятно няма да промени своята политика. Ние трябва да се застъпим за достъпа до Харта 97. Това ще е залог за бъдещето на Белорус. Благодаря, господин Остревициус. Поне пирминке, комисаря, колегос. Елиния резултат. Господин председател, колеги, днес говорим за свобода на медиите или по-скоро отсъствието й. Турмоза на правозащитници, на прицел с медиите и всички, които искат да, из, да използват и да създават сайтове, трябва да се регистрират в КГБ. Да се регистрират, а КГБ има достъп до тези данни. Европейската комисия и службата за външни дейности трябва да се погрижат да се деблокира сайта. Този сайт има нужда от финансиране, което да дойде от, от Европейския съюз. Лукашенко раз, работи по ядрена централа в Остревец. Това е е в ущърп на очакванията за сигурност. Комисията и Европейската служба за външна дейност трябва да престанат да бъдат наивни. Бих искал да ви помоля да спрете преговорите и да предприемете сериозни действия, господин Рупе. Господин председател, господин Рупе колеги. Днес Беларус е красноречив е, пример за ограничения на медиите и потъпкване на човешките права и начина по който това може да застрашава правовата държава и демокрацията и в региона, и в целия е, Европейски цяла Европа. Беларус сега строи атомна централа, която може да доведе до последици по-страшни от тези от Чернобил. Е, от, от, от, от, една, от една страна се е, ограничава и забранява достъпа до карта 97, от друга страна се позволява на Путин да е, строи чудовищна централа на границите на Европа. Какво прави Европейският съюз, за да подсигури ядрената безопасност на съюза? Как ще подсигурите, че стрес-тестове ще могат да бъдат проведени в Островец? Как ще може да докажете, че те отговарят на е, критериите и изискванията на Европейския съюз? Е, милиони биват предоставени на Беларус. Е, как може знаете, че тези пари не отиват за ядрената централ, госпожа Му? Благодаря. Е, свободна и независима преса е основна европейска ценност и трябва да е основна част е, с, в отношенията с Беларус. Харта 97 е ясен пример за това къде се подкопават нашите ценности. Страницата е блокирана в Беларус и в Русия. В опит да се дезинформира публичния дебат. Има опити да се потисне свободното изразяване и свободното слово. Това е натиск върху гражданското общество, което по принцип живее в една обстановка на потисничество. Има и посегателства върху независими синдикалисти. Европейския съюз премахна санкциите, насочени към определени е белоруски служители. Желанието и надеждата беше, е, че Белорус се развива в посока на демокрацията, но това не е така. Виждат се случаи на турмоз на синдикалисти, което показва, че трябва да се застъпим за независимото излъчване на новини и имам предвид тук случаите на Белсат, ТФАО и Харта 97. Подкрепата за Беларус трябва да е обвързана с условия и трябва да има критерии за постигането на тези условия. Затварянето на журналисти, защитници на човешките права и синдикалисти са са примери за нарушаване на човешките права и тук трябва ние да помислим, когато става дума за помощта за Белорус. Господин Орбан Креспо, благодаря господин председател. Още веднъж се сблъскваме с двойните критерии, които предлага Европейският парламент. От, от една страна искаме да има повече а, санкции срещу Беларус и времено да има сближаване с Европейския съюз. Пакета за помагане на Европейския съюз към за Беларус беше над 98 милиона евро. В споразумението за партньорство се говори за хуманитарна помощ и и, също, и, също, и искаме да забраниме на мигранти да не влизат в Европейския съюз. От Една страна казваме, че Беларус нарушава човешките права, от друга страна хвър... даваме пари на тази страна, за да ни служи за полицай, който пази нашите граници. Всъщност ние плащаме на Беларус да бъде полицай срещу хора, които наистина имат нужда от помощ и закрила. Наистина смятам, че тези двойни критерии, които се прилагат от много политически групи и които а, не са вложили и това съдържание в а, а, резолюцията, са наистина скандални. Следващ. Благодаря, господин председател. Дами и господа, добър ден. Свободните медии, независимата преса е номер едно враг на Лукашенко. Журналистите и независимите медии са обект на непрестанно сплашване. Харта 97 е блокиран от една година. През 2010 година един от създателите беше убит. Сайта трябваше да се прехвърли в Варшава. Блокирането на вебсайта е финансова катастрофа. През август имаше вълна от арести и конфискации. Журналистите е, рискуват е, обвинителни актове и лишаване от свобода. Миналата година 100 журналисти бяха арестувани. Преди две години ние премахнахме ограничителните мерки срещу Беларус. Беларус използва европейските средства и за това смя... искам да напомня условията, с които беше обвързано финансирането, е именно демокрация и права на човека. Лукашенко показва, че вместо демокрация преследва унези, които информират за истинските събития в тази страна. Нека не вярваме диктаторите. Портала Харта 97 се основава на. Е, се вдъхновява от Хартата 77 в Чешката република. Ето защо, като чешки гражданин, аз се чувствам длъжен да се боря за свобода. Свободата в Беларус е и наша свобода. Благодаря за вниманието. Благодаря ви. Сега ораторите от името на политическите групи, от името на НП, господин Зоревски за една минута. Благодаря. Аз съм председател на делегацията за Беларус и много се интересувам от цялата дискусия за Беларус. Няма да повтарям това, което бе вече казано. Искам да добавя нещо, което според мен обаче е много важно. Културата. Културата може и трябва да е горда със своите творци. Те имат и носител на литературна Нобелова награда. Но <clears throat> пресата в Беларус се подтиска, културата се подтиска, театърът е под натиск. Има професори, които се опитват да подпомогнат театъра Обществеността също е в подкрепа на културата и ние също трябва да се присъединим към тези усилия. Благодаря. От името на социалистите и демократите, госпожа Уорд. Европейският съюз трябва да предприеме действия срещу Беларус. Пасивността на Европейската комисия и на службата за външна дейност само дава допълнителна сила на правителството на Лукашенко. Положението с човешките права се влушава. Същото върди и за медиите, а продължава да се изпълнява и смъртно наказание. Микел Замшушник, правозащитник и неговото положение много тревожно. Не се знае къде е от юли насам. И това се случва в Европа. Димитри Бобрек, журналист, който е бил арестуван през август, е съобщил, че е трябвало да подпише насилствено споразумение за това да стане доносник на КГБ. А, през Харта 97 и хората, които организират, се чувстват абсолютно предадени от Европейския съюз. Така че трябва непременно веднага нашият върховен представител да поиска промяна на положението с човешките права в Беларус. Господин Юрек. Господин председател, дами и господа, Беларус е наш близък съсед, важна страна, която граничи с няколко държави членки на Европейския съюз. Народа на Беларус – днес се бори за своята историческа памет. Според Норман Дейвис, британски историк, четвърт милион души са били убити в Беларус в миналото. Беларус е земя на светци гробището в на гробището в Беларус има малко кръстове, тъй като жертвите са анонимни. Призовавам властите да не допускат оскверняване на гробището. Това е място на свята памет. Крайно време е да осъдим комунизма. Благодаря от името на либералите и демократите, господин Селимович. Благодаря. Е, ситуацията с пресата в Беларус се влошава. От 180 страни Беларус заема 150-то място по отношение на свобода на пресата. Сплашванията на журналистите са ежедневие. В, през август 2018 година властите Претърсих е, офисите на медийна редакция. Има контрол върху медиите. Медиите трябва да се регистрират преди да могат да публикуват каквото и да било. Това е неприемливо. За това белоруските власти трябва да бъдат предоста... призовани да разрешат отново излъчването на Харта 97 и другите независими медии. Това е в интерес на белоруските граждани, а именно защит... защитата на свободата на изразяване. Благодаря. А сега от Обединените левица, госпожа Вержа. Για 1,5 лепто, συγγνώμη κυρία Вержа, για 1,5 лепто. Извинявайте, минута и половина имате. Благодаря, господин председател. Твърди се, че Беларус е последната диктатура в Европа. Единствената страна, която не е член на Европа и където се прилага смъртно наказание. Е, изборите не отговарят на международните стандарти. През 2015 господин Лукашенко бе преизбран с 83%. Човешките права се потъпкват. Затварянето на сайта Харта 97 е само един пример. Но Европейския съюз си затваря очите. Защо? Защото е наивна? Не защото ги е и страх, че ще се получи като в Украина, може би, но най-вече защото Бел Беларус е жандарм на Европа и това е в интерес на полското правителство. Е, хиляди граждани на, на, на Чечня, на Сирия, са били спряни на границата и много от тях са върнати дори и са е, репатрирани към Русия. Полша е благосклонна към украинските работници, а също времено е, критикува инвазията, която идва от юг и не, очаква, не участва в европейската солидарност. Още веднъж е, двойни стандарти и това в центъра на Европа. Благодаря. Сега давам думата на госпожа Шойдрова. Колегиня, колегове, сполеч... Благодаря, колеги. Нашето е- общество е толкова свободно, колкото свободни са медиите. Много се радвам, че парламентът приема да оказва подкрепа на свободните медии. Журналистите в Беларус са подложени на нова вълна репресии. Критиците на режима на Лукашенко биват арестувани, пребивани, блокиране информационния сайт Харта 97. Това е платформа за онези, които искат да подкрепят демокрацията. През юни тази година парламента прие проекто закон за медиите – под претекста за борба срещу дезинформацията, но това е цензура. Ние трябва да устояваме правата на медиите. Атаките срещу журналистите са неприемливи. Свободата на, е, на събранията, е, издружаването трябва да се гарантира. Благодаря, господин Демес Макер. Арести, цензури. Това е, е ситуацията в Беларус, е, в е, индекса на за свободата на медиите Беларус заема 155-то място. Не се толерира свободният журнализъм, не се толерират и свободните протести, както това се случи през 2017 година. Много от хората бяха задържани 100 журналиста между тях. Е, ситуацията продължава и сега. Нека не сме наивни. Лукашенко не иска реформи. Приближаването към Запад е аргументирано само е, от неговото желание за повече власт и пари. Лукашенко разбира ясен, ясен език. След като няма свобода на мнение, е, няма да има изближаване. Благодаря. А сега преминаваме към спонтанните изказвания. Имаме четири колеги, които искат думата. Ще дам думата на всички. Господин Фария. Благодаря, господин председател. Миналата година, когато обсъждахме репресиите в Беларус, Аз бях много загрижен за блогърите, журналистите и всички онези, които се борят за човешките права. Днес обаче сме пред още по-лошо състояние, Красноречив е примера с Харта 97 и отношението към журналистите. Тази страна не приема никакви критики. Това е единствената европейска страна, в която се изпълнява смъртно наказание и в която се строят, строи ядрена централа нормализирането на отношенията с тази страна трябва да бъде подчинена на спазването на принципи. Ние сме дали наградата Сахаров на журналисти и трябва да повтаряме и да повтаряме, че, журнали... че устата на журналистите в тази страна се запушва. Господин Полчак има думата. Благодаря, господин председател. Бих искал да осъдя действията на правителството на Лакашенко. Той потиска плурализма и свободата на медиите. Понякога обръщаме внимание на случаи, които са много далеч от нас в различни цивилизации и често не обръщаме внимание на фрапантни случаи на нарушаване на правата на човека, които са в непосредствена близост до нас. Ние трябва да обръщаме внимание на това, което се случва в района около нас, което разбира се не омалуважава случаите на нарушаване на правата на човека в по-удалечени региони. Свободата на медиите са демократична ценност и, и аз ще подкрепя тази ценност със своето изказване и със своя глас. Господин Кукан. Благодаря. Ако <clears throat> трябва да забием, да пирони в ковчега на един тиран, аз искам да съм един от тези пирони. Това бе цитат на един заточен в Сибир. Е, един журналист но журналистите се оказват, че са неудобни пирони в ковчега на правителството, както се вижда от случая Харта 97. Сега е назрял моментът да напомним на властите, че те трябва да уважат това, което са подписали, а именно Хартата за човешките права през 2017 година. Трябва да се деблокира Харта 97 и да престанат сплашванията на журналисти, да престанат измислени политически и мотивираните арести. Беларус е подписала международни споразумения и ако те не се спазват, това трябва да е, се отрази в отношенията ни с Беларус. Благодаря последният оратор, господин Етургайс. Благодаря, господин председател. Знаеме, че Беларус е последната диктатура на 21 век. Репресии, заплахи срещу хората, срещу правозащитниците в Беларус, но също така биват репресирани и заплашвани медиите за комуникация, които искат да съобщат какво се случва точно в тази страна казва се, че който, който си прилича, се събира. Така че Лука Лукашенко си прилича и е приятел с, с Мадуро, който прави точно същото в Венецуела, който преследва журналистите, затваря телевизиите. Трябва да се каже на Беларус, че преминава червените линии и че трябва да се отрежат средствата за диктатора Лукашенко в Беларус. Благодаря ви. Сега давам думата на госпожа Бянко. Благодаря взаимоотношенията между Европейския съюз и Беларус се, са предмет на ангажимент от страна на Европейския съюз. Ние следим внимателно ситуацията. Напредък в различни области може да се постигне чрез засилено сътрудничество. В този контекст взаимоотношенията е с беларус се промениха много. Свидетели сме на участието на Беларус в източното партньорство. Разбира се, възобнови се диалога, подписа се партньорство за мобилност през 2016 година, контакти между хората, в това число обмени, обмен се развива чрез програмите Еразъм Еразъм Плюс. Беларус се присъедини към процеса на Болония. Сега приключваме приоритета на съвместното партньорство. Първия подобен документ и са, който е важен елемент от нашето партньорство. Той излага стратегическата рамка на нашето бъдещо партньорство. Тук е, правата на човека и свободата на медиите играят важна роля. Наскоро сме Беларус проявява засилена готовност да работи конструктивно с ЕСА по диалога за правата на човека, в това число последната ни среща на 17 юли в Минск. Нашата подкрепа за участие на гражданското общество ще се запази като важна част в политиката ни. Дневният ред на този диалог обхваща и журналиста на свободни практика и липсата на законодателство в тази област. Но това засилено желание за дебат все още не е довело до измеримо подобряване на ситуацията с правата на човека, особено свободата на медиите. В отговор на новия проект закон за медиите, Европейския съюз използва диалога за правата на човека да повтори още един път необходимостта от това медиите да могат свободно да се изразяват и да бъдат независими. Призоваваме за безпрепятствен достъп до интернет. Има организации, които работят за насърчаване на критично мислени демократични ценности. Ценим тяхната работа. Европейския съюз на най-високо политическо ниво подчерта пред властите в Беларус, че репресивните действия срещу независимите медии, в това число Харта 97, противоречи на международните ангажименти, поети от Беларус. Също така призоваваме за незабавното въвеждане на мораториум върху смъртното наказание и засилване на плурализма ние ще продължим да обръщаме внимание на основните свободи. Европейския съюз ще подпомага Беларус в областта на демократизацията и пълното спазване на правата на човека. ЕС ще продължи да предоставя финансова помощ за гражданското общество чрез съответните програми на ЕС. Степките, стъпките предприемани от Беларус за ограничаване на медийните свободи и правата на човека ще повлияят върху политиката ни. Ядрената безопасност е също въпрос, който ни вълнува. ЕС оказва натиск с интерес на, проз... на пълна прозрачност при изграждането на ядрената централа Островец и финансираме експерти, които помагат на новият регулаторен орган в Беларус. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Получих 6 проекто резолюции. Дебатът приключи. Гласуването ще бъде по-късно днес. Следващият дебат е Обединеното арабско емирство и по-специално положението на защитника на правата на човека Ахмед Мансур. Думата има най-напред госпожа Лохпилер за минута и половина. Господин председател, искам само да кажа, че е, на таблото са изписани други имена. Благодаря. Ще говоря за Обединените арабски емирати. Да, сега, сега всичко е наред. И така започвам. В Обединените арабски емирати се нарушават основни човешки права, затварят се защитници на човешките права. Amnesty International казва, че затворниците се държат при условия, които са подобни на мъчения. Но това се игнорира. През май бе затворен Ахмед Мансур, правозащитник. Той бе осъден на 10 години затвор бе, той бе обвинен в а, престъпно деяние като свободно изразяване на мнение, нищо друго. Експерти от ОНЕ искат неговото незабавно освобождаване след ареста му през 2017 година. Това се отнася и за други правозащитници. Това искаме ние и в нашата резолюция. Освобождаване на Ахмед Мансур, както и на другите политически затворници в Обединените арабски емирати. Много е странно, че консервативните политически групи е, ЕКР и ЕНП не подкрепят тези изисквания. Затова апелирам към всички колеги да подкрепят тази резолюция с искане за освобождаване на Ахмед Мансур. Благодаря. Благодаря. Ние говорим сега за Обединените арабски емирати и особено по-специално ситуацията на Ахмед Мансур. Може би на екрана е изписано нещо друго, но се надявам проблемът да бъде решен скоро. А сега давам думата на господин Башир. Прошу się обръщате внимание на това, което казвам маса, не това, което е показано на екрана. Господин председател, ОАЕ е ключов съюзник на ЕСА в Арабския залив. Но нека не забравяме, че когато ОАЕ прекъсна връзките си с Катар миналата година, главният прокурор на ОАЕ каза, че онези, които изразяват симпатия към Катар, е, могат е, да получат е, глоби и затвор до 15 години. Парламента трябва да е пределно ясен. Свободата на изразяването и спазването на индивидуалните свободи не е, че не е обикновен проблем с правата на човека, а е свързано с, с трайния мир и просперитета. Върховенството на закона е защита на гражданите от произвола на държавата, а не обратното. Следователно се надявам, че ако ОАЕ спази декларацията на ОНЕ за правозащитниците, има възможност братски нации отново да се обединят в интерес на мира, сигурността и просперитета в Близкия изток. Благодаря ви. Не превишавайте времето за изказване. Следващият оратор е госпожа Пост. Благодаря, господин председател. Във време, в което все повече правозащитници биват преследвани за това, че си вършат работа, установяваме, че положението в Обединените арабски емирати е много тревожно. Господин Мансур беше арестуван а, под претекст, че в публикува фалшива информация, която клевети е, ЕАО. А това, което всъщност е загрижващото е, че европейски е, е, ЕАО са задържали и други е, журналисти и правозащитници, чието, чието освобождение за чието освобождение веднага настояваме. Защо имаме такова благосклонно отношение към е, Емиратите? Защо дори говориме за либерализиране на визовия режим? Аз е, призовавам е, да бъде освободен господин Ансур. В Европейският съюз трябва да включва клаузи за човешките права във всички споразумения и международни договори, които подписва госпожа Шаке. Две. Proszę włączyć mikrofon, pani Szaka stoi tam. Sorry? Е, прошу влънчить микрофон, нима пани влънчить. Yeah, it's working actually. Thank you very much, President. Благодаря, господин председател. Госпожа комисар, уважаеми колеги, амбициите на Обединените арабски емирати са безгранични. Те се представят като страна, коя в която има растеж, където се провеждат международни конференции и се опитват да играят активна роля на глобалната сцена. Но аз съм убеден, че арестуването на Ахмед Мансур заради един твит и начина по който той бе е, третиран не помагат в амбициите на Обединените арабски емирати. Господин Мансор е признат като много смел защитник на човешките права. Той бе и консултант на Human Rights Watch, а сега той е в строг тъмничен режим, без контакт с семейството си, няма независим адвокат и паспортът му е отнет. 1 милиона долара са инвестирани в специална система за проследяване на комуникациите на господин Мансур. Такива системи се правят и в Европа. Те не бива да бъдат е, експортирани в такива страни като Обединените арабски емирати. В случая на господин Мансор, ние виждаме, че той действа в посока на свободата на изразяване. Ние искаме той да бъде освободен. Това е по смисъла на международните стандарти. Госпожа Могерини е важно да говори много категорично по отношение на господин Мансур, когато се води диалога за човешките права с, с държавите от залива. Важно е да се знае какво може да се случи, когато човек изпрати един е, твит в една такава държава. Благодаря. А сега госпожа Веже. Благодаря, господин председател. Отдавна не сме обсъждали потъпкането на човешките права в ОАЕ. Защото тук има много приятели на, емир, на емирствата, единствената, единствената страни, които се радват на либерализиран визов режим. В тези страни има много иммигранти, 5% само в Дубай. Има и някои представители на Запада, които работят, особено някои дискриминирани млади с много дипломи, които там са посрещнати като царе. Но най-вече има хора от трети страни, които всъщност са превърнати по силата на принципа на кафала в модерни роби, но Запада им продава технология като е, софтуер за шпиониране на своите граждани, като Мансур и други правозащитници. Но най-вече защото се продават, продава оръжие на, е, на ОАЕ, най-вече Франция и корупционната схема, която неодавна бе разкрита. Крайно време е да се наложи ембарго върху продажбата на оръжие и да се поизисква от емирствата да освободат своите затворници. Да, да спазват ангажиментите си, но и ние да спазваме нашите. Благодаря. Благодаря, господин председател. Аз мисля, че ЕНП винаги са били на страната на потисканите по света. Ето защо случаят Мансур ни, е бил не, ни беше непознат. Той е правозащитник, който е лишен от свобода заради правозащитна дейност, неща, за които ние не наказваме в Европа. Ахмед е осъден на 10 години затвор и аз съм съгласен с тези, които казват, че ние трябва да започнем диалог с правителството на ОНЕ, на ОАЕ, за да видим дали това решение не е нарушение на върховенството на закона. Разбира се, в ЕНП не сме доволни от текста на резолюцията. Вместо да се придържаме към фактите, сме включили много идеология, много глупости които са лесно опровержими, просто като се справиш с Google. Мисля, че в парламента трябва да се опитваме да се придържваме към фактите, а не към схващания и идеология. Благодаря. Това бяха изявленията от авторите на резолюцията. Господин Здеховски се изказа и от името на НП. За социалистите госпожа Джули Уорд, една минута и половина. Положението в залива продължава да се влъшава. Европейския съюз и страните членки трябва да застанат твърдо срещу нападенията и права, срещу правата на защитниците на човешките права. Присъдата срещу Мансър тази година много ни обезпокои. И за съжаление потвърждават се е, всички сведения за турмоза и измъчванията, които той е претърпял в затвора. Факт е, че той няма достъп до семейството си, няма достъп до адвокат. Е, правителството на арабските емирства трябва безусловно да освободи господин Мансур и да отмени всички обвинения срещу него. Това е политически затворник, който е изразявал своите схващания по социалните медии. Дискриминация срещу жените също е ежедневие в тази страна. Има ограничения на свободата на предвиждане. Те все още зависят от това е, да бъдат придружавани от мъже. Е, активистки на човешките права също биват подложени на тормоз. Много проблематично е положението с трудовите права. Има огромни нарушения в това отношение от, закон... от работодателите. Ние настояваме тази страна да направи определен напредък по отношение спазването на човешките права. Милиарди е, е оборота в инвестиции и търговия с тази страна и ние трябва да изискваме там да се спазват човешките права. Благодаря. Сега господин Орбан Креспо. Благодаря, господин председател. 2015 година Масур вече беше обявил, че има много задържани, които се отнасят критично към правителството като те използват всякакви изтезания и сексуални посегателства, за да ги принудят да си признаят неща, които не са направили. И тъй като Мансур заклейми всички тези престъпления, сега се оказа жертва. Наистина се потъпкват права на човека в тази страна, която се предполага, че е съюзник на Европейския съюз и която под претекста, че се бори с тероризма, погазва основни човешки права, като свободата на словото. Те наказват критично настроените. Това е място, в което се използват оръжия, както и всякакъв софтуер за наблюдение, продадени от европейски компании – европейските компании помагат на тези репресии. Без нашата помощ това нямаше да се случва. Самият Мансур е бил шпиониран с такива програми. Всъщност, голяма част от насилието в региона води до отчаяние. От тук се стига до екстремизъм. Ние не можем да продължим да наблюдаваме безучастно това отчаяние трябва веднага да спрат изтезанията. Трябва да има истинско оръжейно ембарго, защото не бива да бъдем съучастници в изтезанията на Обединените арабски емирства. Необходимо е да има оръжейно ембарго. Благодаря ви. Ще помоля ораторите да бъдат по-дисциплинирани и да спазват времето, господин Корал. Грация, президенте. Благодаря, председателю. Последния свободен глас в ОАЕ бе принуден да замълчи. Господин Мансур беше последния, който си позволи да критикува властите и заплати с 10 годишна присъда, лишавана от свобода. Можем ли да приемаме такова отношение от ОАЕ към онези, които ги критикуват. От край време питам, какво може да правим а, с една държава, която е на 117-то място по свобода, по свобода на изказването, свобода на словото. Трябва да се спомене също закона за борба срещу тероризма, където има много неясно определение на това престъпление и се дава огромни възможности на държавата да преследва. Смятам, че ние сме длъжни е, да накараме и САЩ да действат. Нужни са а, е, ограничения на всички онежи елементи, които се използват за наблюдение и проследяване. Благодаря. Много благодаря. Господин Шафхауер. Certains États musulmans, contrairement à nos pays, chers collègues, ont... Скъпи колеги, смъртна заплаха е, виси над е, съдбата на активисти за защита на човешките права. Много често чу, чуваме е, лицемерни слова за защита на населението. Катар е, също се възползва от услугите на мусулманските братя, за да упражнява натиск там. Има организации, които са свързани с мусулманските братя и подават информация и на Human Rights Watch, и на организации на Сорос, за да дестабилизират държавите там. Ние трябва да подкрепим Обединените арабски емирства в борбата им срещу тероризма. Не можем да толерираме подобни рецидивисти. E, господин председател, господин Мансур стана символ на борбата срещу свободата на словото. За съжаление, той години наред е преследван от властите на Обединените арабски емирства – до първото си арестуване още 2007 година, той е изразявал своите възгледи чрез социалните мрежи като Twitter. Председателят прекъсва, като моли оратора да говори по-бавно. Знаем, че несъгласните се оказват с запушени усти и се предприемат всякакви мерки срещу тях. Това беше отбелязано и от комисаря по правата на човека на ООН. Ние призоваваме правителството на ОАЕ незабавно да освободи господин Мансур. Очакваме това да бъде направено от страна, която е член на съвета по правата на човека. Благодаря ви. Госпожа Гил. Господин председателю, вече чухме, че защитника правата на човека Ахмед Мансур е осъден на 10 години лишаван от свобода, защото е изразил онлайн становищата си. Единственото му престъпление е, че насърчава свободата на словото и засилва ролята на депутатите в своята страна. Той бе изправен пред физически нападения, задържане, няма достъп до адвокат, и се говори също така, че е бил изтезаван. Използва се държавната сигурност извън нейните правомощия и мандат. Много активисти от тази страна са изправени пред репресия, биват отвличани от органите на сигурността, които се ползват с пълни правомощия да правят каквото си искат. Какво правим ние, когато водим преговори за сътрудничество с ОЕ, повдигаме ли тези въпроси? Господин Мансур е се е обърнал към Върховния съд в страната, за да обжалва. Можем ли да помогнем в този смисъл? Закона за киберпрестъпността в тази страна въведе тази седмица нови санкции, които са много по-строги. Ще повдигнете ли този въпрос, както електронното наблюдание на правозащитници в... Е Благодаря ви много. Моля за ораторите да бъдат по-дисциплинирани с времето. Преминаваме към спонтанни изказвания. Господин Фария е първи. Заповядайте. Амед Мансур е até пасад между май ума maio uma воза. últimas През май е, гласът на господин Мансур е един от последните гласове, който надигаше критичен глас в тази страна и той все още беше на свобода. После получи смъртни заплахи, а после бе арестуван и осъден на 10 години затвор. Наложени са му и парични е, санкции. Той е, се изказва по интернет е, и настоява за мир, за свободни избори. Става дума просто за свобода на словото. Той не представлява заплаха за социалния мир, както твърдят властите. Ахмед Мансур трябва да бъде незабавно освободен, заедно с всички други затворници заради своите убеждения. Страната трябва да спазва всички свои ангажименти, включително за прекратяване на смъртната присъда и уважаване на човешката свобода. Господин Калиф. Тагел благодаря, господин председател. Обединените арабски емирства постигат големи успехи в економиката си, но същевременно е, виждаме, че не всеки в тази страна е свободен. Нещо, което не е никак добро. Е, в това положение се оказва и Ахмед Мансур – той е в затвора, защото е позволил да изрази своето мнение в социалните мрежи. Дълга е присъдата му. Никой не знае кога ще излезе на свобода. Ние би трябвало да упражним натиск върху Обединените арабски емирства да го освободят и да освободят хора като него, защото тази страна бележи блестящи економически успехи, но би трябвало и всички да могат да се радват на основните свободи, както би трябвало и Мансур. Благодаря ви. Следващия оратор, господин Мариас. Дякую бардзо, мистер президент. Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, по και благодаря, председателю. В ОЕ, както и в други държави на арабския полуостров, няма истинска демокрация. Потискат се правата на човека, изтезават се правозащитници, демонстранти, както и по принцип се оказва натиск върху населението. Тече дискриминация срещу жените. Лишават се хората от трудовите им права. Все още в тази страна има смъртно наказание. Трябва да изпратим решително послание от страна на Европейския съюз към тази държава. В Йемен продължават да се избиват хора – което проистича от изнасените от нас оръжия. Трябва да се предприемат мерки към ОАЕ. Не трябва само да говорим, а да предприемем ясни действия. Благодаря. Благодаря, господин Касталдо. Грация, президенте, колеги. Благодаря, колеги. Най-накрая говорим за Ахмед Мансур. Той е блогер. Допреди една година беше единствения независим глас, който още не е в затвора постоянно говореше за нарушаването правата на човека в ОЕ. Бе осъден на 10 годишно лишаване от свобода, като се казва, че е поднесъл дезинформация и омраза. А, напротив, той винаги мирно изразявал своите становища, но тази държава е в а, съвета за правата на човека на ООН. Това е много абсурдно. Какво правим ние? Като че ли нищо ясно. От една страна казваме, че защитаваме правата на човека, водещи сме, от друга страна поддържаме режими, които няма никаква демокрация и които потискат критичните гласове на висок глас говорим за освобождаване на всички затворени или задържани за своите убеждения. Трябва да спрем да изнасяме оръжия към тези страни, както и техника за наблюдение. Защото печалбата всъщност е кървава. Тя идва на гърба на всички тези хора. Благодаря, господин Полчак, за минута pane předsedající Благодаря, господин председател. Искам да присъединя своя глас в защита на Ахмед Мансур. Но искам също и да отговоря на коментарите на колегите тук. А, чуха се гласове, че той трябва да остане задържан. Това е много обезпокоително като твърдение. Не може евродепутат да говори такива неща. За мен е много важно да кажем ясно, че в залива положението с човешките права се влушава. И не бива да не говорим за това, което се случва в Обединените арабски емирства. Господин Мансур е измъчен, хвърлен в затвора, няма право на адвоката. Трябва да надигнем глас. Разбира се, не съм напълно удовлетворен от формулировката в резолюцията, но настоявам той да бъде освободен. Благодаря. Последен оратор, господин Рубик. Äh, Благодаря ви. Е, за мен е пределно ясно, че свободата на словото е нещо, за което много сме се борили в Европейския съюз. Ето сега покрай Брекзит говорим и за свободата на движение. Е, сигурен съм, че и в Обединените арабски емирства има много компетентни политици – има и хора, които биха искали да приемат европейските ценности, виждат ползите от тях за гражданите. Така че ние трябва да развиваме сътрудничеството. Необходимо е също така да отправяме покани, да се срещаме с техни представители в Европейския парламент – и да говорим за свободата на словото като нещо, което е основно за развитието на обществото. От опит знаем, че това е най-добрият път. Благодаря ви. Сега давам думата на госпожа комисаря. Господин председател, дами и господа, Обединените арабски емирства бяха първата държава от залива, с която започнахме цялостен дебат за правата на човека. Имахме 8 заседания в началото на юли в Абудаби. От първото ни заседание 2013 година говорихме по различни теми, които ни безпокоят и видяхме, че има подобрение, особено що се отнася до въпросите свързани с пола и е, приемането на други вероисповедания. Има обаче тревоги, които остават при свободата на словото, свободата на сдружаване, правото на честен и справедлив съд. Това са част от елементите, които постоянно повдигаме по време на разговорите си. Продължаваме да настояваме за ангажимент, в който Европейския съюз да може да помогне, за да може правата на човека да бъдат защитени. Първа конкретна стъпка настояваме за обмен на информация. Независимо от предизвикателствата, няма альтернатива на продължаващия обмен в тази посока. Нашата делегация в Абудоби, както и ние от Брюксел, активно следим положението с правата на човека в тази страна, включително отделни конкретни случаи. Случая с Ахмед Мансур е един такъв. Господин Мансур през 2015 година получи награда за правозащитник, но бе осъден на 10 години за това, че е публикувал фалшива информация и разпространява разделение. Търсим постоянно пояснение какво се случва от него, къде се намира той, как е здравето му, както и цялата процедура по обжалване. Постоянно казваме, че от позицията ни за тези хора, за изразяването им, за свободата на словото, трябва да отговарят на съществуващите изисквания. Ще продължим да говорим за правата на човека с институциите на Обединените арабски емирства. Знаем, че страната се притеснява за своята стабилност и сигурност. Обедени сме обаче, че не може да има дългосрочна стабилност без да се зачитат правата на човека и основните свободи. Благодаря. И аз ви благодаря, госпожо комисар. Получихме 4 резолюции. Ще гласуваме по-късно днес, след половин час. Ще продължим с следващия дебат сега. Става дума за масови произволни задържания на уйгури и казахи в Синдзян, уйгурския автономен регион. Първият оратор е господин Бюти Кофер. Заповядайте. Вие сте един от авторите на резолюция. Господин председател, госпожо комисар, скъпи колеги. Комунистическия режим в Китай налага една крайна полицейска държава, с преследване на етническите казахи и уйгури. Те биват задържани под претекст, че е, се осъществява борба с тероризма. Всеки, който казва, че общи репресивни мерки могат да се използват за борба с тероризма, трябва да е наясно, че по този начин се дава възможност именно терористите да разширяват своята дейност. Това се е случвало и в Европа, например в Северна Ирландия. Китай е, придобива все по-важна роля в международен план, но изглежда става толкова слаб, че не може да налага и да спазва международните права за свобода на религия и човешки права в собствените си граници. Говорят с високопарни слова за китайската мечта, но се потискат всъщност мечтата на обикновените хора. Китай изнася репресии и ние трябва да осъдим това. Нека да кажем е, и да говорим за съдбата на Илхан Тохти, университетски учен, който е хвърлен в затвора от доста години, защото си е позволил да изкаже своето мнение. Господин Белдър за една минута. Аз мога да си представя как чуждестранната преса в момента не е желана в Санджан, тъй като китайската държавна машина на практика в този случай проверява как може да наблюдава своите граждани. Понякога западните кореспонденти успяват да ни дадат доста задълбочена представа за случващото се в Китай. Ясно е, че сигурността понякога води до несигурност. Аз се боя, че има стотици семейства и техните съседи, които са попаднали в лагерите за превъзпитание – като ги посещават на тъй наречени приятелски визити. Това е политика на асимилация, насилствена асимилация и изкореняване на религията. Разбира се, нещо много важно на пътя на Коприната. Благодаря, господин Корал. Concentration camps са Върнаха се концентрационните лагери. По друг начин не мога да определя случващото се в Синдзян. Тече кампания, която цели да изкорени терористите, поне така твърди и китайското правителство. Всъщност се създават а, трудови лагери говорим за близо 1 милион души, които са затворени в тези лагери, където се изтезават, колективно наказват, индоктринират, като не се защитават правата им. Отговорът е съвсем ясен. Тези хора са виновни за това, че не са истински китайци. Трябва да предприемем истински действия, но какво правим? Може би чакаме масови екзекуции или газови камери. Никой не смее да наложи ясните граници, имайки предвид доказателствата за злоупотребите, извършвани в Синдзян, Европейския съюз трябва да предприеме мерки, които да отговарят на сериозността на положението. Нужни са насочени да, санкции към партийни лидери, които лично да ги засягат. Благодаря. И аз благодаря. Две минути, господин Лайнен. Господин председател, уважаеми колеги! в Последните три години, а и през десетилетията, Китай осъществи огромен економически ръст, но това не е придружено с напредък, особено по отношение на спазването на човешките права и основните свободи. Реално виждаме как се влушава положението в това отношение – често говорим за нарушаване на човешките права тук в парламента и много често темата е Китай. Сега седем политически групи представят резолюция за нарушаване на човешките права в провинция Синджан. И това, което чувате, просто не подлежи на осмислене дори. Милиони хвърлени в лагери за превъзпитание, милиони подложени на следене с модерни технологии – тормоз, който е, се осъществява на национално ниво. Това трябва да бъде прекратено. Хората ни казват, че претекстът е борба с тероризма и запазване на обществения ред. Държавите трябва да правят това, но когато се осъществява преследване на цели етнически групи, това не може да бъде оправдано. Китай губи международния си авторитет в това отношение. Германия и Швеция вече не връщат е, казахи и уйгури в тази страна, защото знаят каква ще е съдбата им. Призоваваме и други страни да направят същото. Европейският съюз на всички нива трябва да изказва своите мнения. Когато пътуваме там, трябва да поставяме въпроса за човешките права. Не можем да си затваряме очите. Настоящата резолюция се радва на широка подкрепа. Надявам се, че ще има и положителна реакция към нея. Благодаря, господин Кючук. Well, thank you. Благодаря ви, господин председател, госпожо комисар. Уважаеми колеги, за жалост, мисюлманските младсинства на уйгури и казахи в Китай са подложени на произволни задържания, изтезания и изкореняване на тяхната религия и култура. Насилствено са изчезнали около 1 милион. Това са братята, сестрите, бащите и майките – на други хора. Какво се случва с тях? Какво се случва в тъй наречените лагери за превъзпитание? Е, децата са насилствено отделени от родителите. Е, наистина това е огромен мащаб на насилието. Призовавам всички, които са задържани е, в тези лагери, включително и политическите затворници, да бъдат освободени. Има нужда от конкретно действие, от отговор, от независимо разследване в региона. Благодаря. Благодаря колегата Пимента Лопес. Obrigado, Sr. Presidente. A resolução, baseada em alegações, dados por confirmar ou informações de entidades tão parciais. Благодаря, председателю. информация се предоставя от американски групи и хора, които искат да кажат какво мислят те за независимостта. Това е опит за намеса в държавните дела на трета страна. Лицемерно е да говорим за правозащитници, когато се опитваме да ги използваме като някакво извинение за войни в Африка и заплахата от тероризма. Този парламент и Европейския съюз нямат легитимност за да водят някакви проповеди, що се отнася до правата на човека. Китай е най-голямата пречка на империализма и за това всъщност водим този политически дебат тази сутрин. Благодаря бих искал да се обърна към ораторите да говорят малко по-бавно за преводачите. Господин Токеш за две минути. Като увод, нека да отправя поздравления за наш гост, председател на Уйгурския конгрес, неуморен борец за е, съдбата на е, своя народ. От септември 2018 ние преве... Е, приехме с голямо мнозинство доклад за взаимоотношенията Европейски съюз Китай. Там се подчертава, че стратегическото всеобхватно партньорство между двете страни се базира на върховенство на закона, човешки права и демокрация. Целта на това партньорство е да се засилва взаимното доверие и разбирателство между двата партньора. И в е, името на тези принципи аз надигам гласа е, в протест е, срещу задържането на тези над 1 милион уйгури и казахи в лагерите за превъзпитание. Комунистическата държава в Китай цинично отрича, че съществуват подобни концентрационни лагери. Уйгурската общност, която наброява около 10 милиона, е подложена на надзор, подслучване, тормоз, потъпкване на етническите и религиозните им права, независимо, че те са застъпени в китайската конституция. Призваваме китайското правителство да прекрати политики, които имат за цел да заличат националната идентичност на уйгурите. Ние можем да говорим за доверие единствено ако Китай гарантира на всички свои граждани, включително тези от етническите малцинства, спазването на техните човешки права и достоинство. Трябва да се надигнем срещу Китай. Економическите ни интереси, свързани с стратегическото партньорство, не могат да бъдат пречка за един а, искрен диалог и за поставяне на искания за спазване на човешките права. Благодаря. Господин Келъм има думата от НП. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Няма никаква логика в това Китай да напада така мълцинствата си. Уйгурите са подложени на систематичен натиск. Правят се опити да се изкорени тяхната традиционна култура и религия. Около 1 милион са настанени в тези центрове за превъзпитание. Това всъщност са абсолютно произволни задържания на уйгури и казахи. Ние призоваваме и по-конкретно призоваваме Европейската комисия и правителствата на държавите членки да се заеме с проучване на потъпването на правата на човека в тази провинция. Трябва да се предотврати случващото се. Благодаря. Пани Джуфрида в имени социалистите. Колегата Джуфрида от името на социалистите. Говорим за едни обстоятелства, които постоянно се повтарят. Най-добрите международни журналисти по този въпрос пишат, но и от хора от Европейската комисия. Много често в тази зала заклемяваме ужасни нарушения на правата на човека живеещите в Синдзян са изправени пред ежедневни полицейски проверки, постоянно подслушване. Съществува, както, както знаете вече, такива лагери за задържане. Заличава се идентичността на уйгурите. Познати са тези рискове. В Китай, както знаете, все още има смъртно наказание, има неясно определение на тероризма, което някакси не е свързано ясно с законодателствата. Ние трябва да се изправим и да защитим правата на малцинствата и особено тези права, правата на уйгурите. Трябва да се обърнем към трети страни,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 Цитира се германски политически активист. В Китай се правят опити да се потисне националната идентичност на уйгурите и казахите. Те биват задържани, е, хвърлени в лагери за превъзпитание, осъществява се промиване на мозъка, за да се излекуват от, е, в кавички, идеологическите болести, от които страдат. Безмилостната държавна машина в Китай независимо от е, целия диалог и споразумения, които има с е, тази страна, работи срещу човешките свободи. Ние трябва да поискаме за разтоваряне на тези лагери, освобождаване на затворниците, е, свобода на словото. Благодаря. Господин Пает от името на Алде. Lately. Благодаря. Напоследък международната общност като Чили отвръща поглед от правата на човека в Китай – тази страна иска да стане економическа суперсила, не бива да нарушава правата на гражданите си. Съгласно ООН, до 1 милион уйгури са може би задържани в тези лагери. Членовете на техните семейства дори не знаят къде са, дали изобщо са живи. Същевременно в автомобилите и телефоните – се инсталират камери за наблюдение, GPS устройства. Това са само част от мерките е, за наблюдаване. Китайските власти би трябвало да излязат с информация с списък от имена на тези, които за момента се водят за изчезнали. Китай трябва да изпълни своите ангажименти съгласно договорите, които е подписала страната и за това трябва да се говори на всички нива. Благодаря колегата Касталдо. Безпощедния една минута. Грация, президенте. Благодаря, председателю. Никой не можеше да каже нито една дума. Всички мълчаха, защото ги е страх да не кажат нещо погрешно. Сайрагул Сатид Обай, бивш преподавател в тези центрове за превъзпитание, казва това. Това всъщност са концентрационни лагери, които са скрити в Синян, в планините. Близо 1 милион уйгури и казахи са задържани там произволно. Не сме сигурни за цифрата, тъй като няма публични регистри на затворниците. Тези структури съществуват отдавна, както и много нарушения правата на човека. Постоянно изчезват политически дециденти, като елхан Тоти както и действия срещу диаспората, които се виждат и в нашите държави членки. Родини, роднини на живеещи в чужбина китайци биват подложени на турмоз. Искаме освобождаване на всички от тези незаконни центрове. Те трябва да бъдат закрити. Европа не може да следва логиката на обичайни отношения, що се отнася до Китай. Благодаря ви, господин Шафхаузер, за минута от името на НСЕ. Колеги, преди 10 години посетих тази държава и от много дълго време там действат военни сепаратисти, извършват атентати и те се подхранват от воинстващия ислямизъм. В такива условия, коя държава не би наблюдавала джамиите на екстремистите и техните действия? Това прави Китай – а като говорите, че има концентрационни лагери и 2 милиона задържани, без да имате никакви данни за това, е смехотворно. 2 милиона или 1 милиона, е, това е половината от населението на Париж. И от тук тръгват и митовете за произволни масови задържания – това е поредната фалшива новина, е, която трябва да се борим, а не да разпространяваме посредством резолюции. Благодаря, господин Кели. Благодаря ви. Говорим за влушаването, що се отнася до зачитането на правата на човека в Китай, най-вече правата на младсинствата. Аз Категорично заклеймявам тези задържания на хора и използването и събирането на данни за тях. Тези въпроси трябва да се повдигат на всички политически нива при разговорите с китайските власти – по този начин ние ще възпрепятстваме по-нататъчното влушаване на положението. Призовавам незабавно да бъдат освободени задържаните. Свободата на словото, свободата на вероисповеданието и издружаването трябва да бъдат защитавани и зачитани. Необходимо е да се борим за права на човека, демокрация, върховенство на закона. Това трябва да е в основата на разговорите между Европейския съюз и Китай. Необходимо е категорично да заклеймим това, което се случва в тези лагери. Благодаря. Благодаря. Господин Полчак има синя карта. Но мисля, че вие всъщност искахте да я предявите пред предишния оратор. Извинявам се, че не ви видях. Господин Тремоза има думата. Много благодаря, господин председател. Скъпи колеги, приветствам тази резолюция, която е срещу масовите произволни задържания на уйгури и казахи в Синдзян. Искам да поздравя и председателя на Световния уйгурски конгрес, който е тук. Зачитането на демокрацията и правата на човека трябва да бъдат в центъра на отношенията между ЕС и Китай. Тази резолюция заклемява потисническия режим към мълцинствата, особено уйгурите и казахите – Призоваваме китайското правителство независ... незабавно да прекрати масовите произволни задържания, както и да затвори всички лагери, където са задържани произволно 1 милион души. Нужна е мисия за независимо разследване, което да посети Синдзян. Резолюцията призовава китайското правителство да пусне и Илхан Тохи, който е един сред задържаните. Китай е огромна страна, там има културни мълцинства, религиозни, уйгури, тибетанци. Трябва да, се, да ги признаваме и Китай трябва да ги признава и така ще стане по-велика страна. Освободете уйгурите, освободете Тибет. Е, Благодаря колегата Паркър за минута. Благодаря. Китай е участник в международните процеси от ключово значение и, става, и това значение става все по-голямо. Той е член на съвета на сигурност и съответно има своите задължения. Настоящата международна система доведе до повишена сигурност и просперитет в много страни в света, но в Китай не се спазват човешките права и толкова важен участник на международната сцена да пренебрегва тези основни права е възмутително. Претекста за борба с радикалния ислямски тероризъм като че ли се използва за да се премине отвъд допустимите граници. Не може под този претекст да се преследват национални мълсинства. Китай трябва да спазва основните човешки права, ако иска да си сътрудничи с всички. Господин Шогор за една минута. Grave human rights concerns have long been common in China. Recent Знаем, че правата на човека са голям проблем в Китай, но това, което се случва напоследък е още по-тревожно. Китай става все по-нападателен, що се отнася до религиозните младсинства, в случая уйгури и казахи. В момента в автономния регион се случват потрясаващи неща. Human Rights Watch описва тази ситуация като някакви черни дубки – в които хората попадат. Те са засмукани, но никога няма да излязат оттам. Това са лагерите. но почти всеки член на уйгурската диаспора има някакъв роднина, който е изчезнал и за когото не се знае нищо. Тези въпроси трябва да бъдат разглеждани с Китай. Благодаря колегата Хетман. Благодаря, председателю дами и господа, положението на уйгурите и казахите в северо-западния район Синдзян правилно бе описано като културен геноцид. Уйгурите биват а, а, затваряни в превъзпитателни лагери, децата биват хвърлени в сиропиталища. Единствената цел тук е да се унищожи културната идентичност на тази група. 45 нови суропиталища бяха изградени миналата година от Китай. 30 милиона долара бяха заделени точно за това. Използват се модерни технологии, за да се наблюдават малцинствата. Това може да се види в доклада на Human Rights Watch. Китайското правителство трябва да затвори тези лагери незабавно и да освободи политическите затворници. Трябва да прекрати репресиите срещу мълцинствата. Трябва да има достъп до на журналисти и международни а, наблюдатели, за да видят какво се случва в региона. Благодаря. Благодаря ви и аз. Продължаваме с спонтанни изказвания. Време много нямаме, затова ви моля да бъдете много дисциплинирани. Започваме с господин Полчак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 navázal tím pan schaffhauser na vyjádření pana lópeze ze spojené levice který vlastně popřel legitimitu parlamentu sec. господин Schaffhauser и господин Лопес от Обединената левица смятат, че Европейския парламент няма право да говори за човешките права в Китай. Те очевидно принадлежат на един лагер. Но аз искам да се изкажа в полза на правата на уйгурите и казахите. Тук там се провежда етническа война. И ние трябва да се застъпим за мълцинствата. И тази тема трябва да се поставя на всички нива. Господин Кан за една минута. Благодаря. Ако която и да било друга страна събере един милион души и ги вкара в лагери, със сигурност ще се обърнем към Международния наказателен съд. Ще кажем, че това е етническо прочистване. Същевременно времено не се критикува достатъчно Пекин, не се иска повече прозрачност в провинцията Синдзян. Нашият парламент винаги е защитавал правата на човека по света, но за съжаление нашата резолюция в този случай изразява единствено безпокойство. Аз призовавам парламента да се предприемат всички мерки, така че Китай да бъде принуден да затвори тези лагери. Европейският съюз трябва да наложи целенасочени санкции. Не може през 21 век хората да бъдат вкарвани в концентрационни лагери. Ние сме една глобална общност. Нека предотвратим такива бедствия. Благодаря, господин Остревичиус. Председателю, госпожо комисар, колеги. Малцинствата угури и казахи са подложени на нечовешко отношение. Международната общност отдавна заклемява тези актове. Стотици хиляди от тези мусулмански малцинства са задържани в лагери при ужасяващи условия, ограничава се религиозната им практика, културните им практики, изтезават се и целта е да бъдат превъзпитани в други религиозни убеждения. Все още е трудно да повярва човек, че съществуват такива лагери през 21 век. Уйгурите и казахите трябва да имат право свободно да избират начина си на живот, да продължават традициите си, културата си, убежденията си, докато живеят в Китай. Призоваваме Европейският съюз да повдигне този въпрос и да изиска затварянето на тези лагери при всички свои разговори с Китай, като това да бъде на първо място. Благодаря. И аз ви благодаря. Господин Фария за минута. Благодаря, господин председател. Е, госпожо комисар, като че ли става норма, когато говорим за Китай, да нямат какво да кажем добро. Вижте с колко декларации и резолюции сме излезли за произволни задържания, за нарушаване на демократичните права, за неспазване на основните свободи по време на последния мандат, на мандата на последния китайски президент. Е, тази държава става все по-авторитарна, така както е, се развива и Венецуела и Русия на Путин. Много се влуши положението, откакто зае поста си последния президент. Хората е, нямат никаква възможност е, мирно да протестират за спазване на своите права. Уйгури, казахи и други е, мюсюлмански малцинства са подложени на задържания, измъчвания, ограничения на религиозните им свободи. Трябва да се обявим против тези практики и да наложим натиск на китайското правителство, за да ги прекрати. Благодаря. Благодаря. Госпожа Шойдрова. Дякую за отделени слова. Колеги a kolegové, jak už Уважаеми колеги, както вече разбрахме, положението в Синдзян е повече от тревожно. Един милион – са задържани в лагери за превъзпитание. Синдзян всъщност се оказва най-големия затвор в света. Хората в тези лагери са обвинявани, че подкрепят тероризма. Но това всъщност е посегателство срещу местното население. На 1 октомври бяха отчетени масови превози на уйгури в блиндирани автомобили с затъмнени стъкла. Този масов превоз на затворници ни напомня всъщност за сталинските репресии в Съветския съюз. Именно за това призовавам Европейския съюз да призове Китай да се сложи край на тези репресии и да бъдат наказани виновните за тях. Много ви благодаря. Ще помоля колегите да ни позволят да продължим своя дебат. Моля ви да запазите мълчание, госпожа Шуица. Благодаря. Приветствам тази резолюция която показва нашето безпокойство за случващото се с правата на човека в Китай. Правата на човека трябва да бъдат включени в отношенията ни с Китай. Уйгурите и казахите трябва да бъдат освободени. Приветствам резолюцията. Журналистите, особено, нямат право а, да пишат за тези лагери. Ако това беше друга страна, щяхме да говорим по-често, но когато говорим за Китай, като че ли това се премълчава. Затова много се радвам, че Европейския съюз обсъжда този въпрос и че можем да изразим своето безпокойство за случващото се с правата на човека в Китай. Силно се надявам, че нашата резолюция ще помогне на тези хора и те ще бъдат освободени. Благодаря. И аз ви благодаря. Следващият оратор е госпожа Биенковска и ще ви помоля да внимавате е, и да слушате какво казва тя. Европейския съюз следи отблизо положението в Синджан. Много сме обезпокоени от е, съобщенията, които са напълно достоверени за проблема с човешките права. Председателят прекъсва. Моля, колеги, е, по-тихо обърнете внимание на важното изявление на госпожа комисаря. Европейската комисия за елиминация на расизма също следи е, положението там. Получили сме сведения за превъзпитателни лагери, където са хвърлени уйгури и други национални младсинства. Ограничават се техните права за е, пътуване. И те биват връщани в страната пряко тяхната воля. Имаме съответните препоръки на Комисията за борба с расизма. Поддържаме връзка с представители на тази общност в Европа, които са подложени на натиск да се върнат в страната или да дадат информация за свои роднини. Конфискуват се документи или не се дават документи на хората, за да могат да пътуват. Определено се безпокоим за сигурността на уйгурите или други представители на малцинства, ако те се върнат в страната. Затова призоваваме всички страни да обмислят добре въпроса за международна закрила за тези лица и да спазват принципа за невръщане. Европейския съюз нееднократно повдига своята загриженост пред Китай е, на последната среща през юли на високо ниво през 2018 година положението в Синджан, религиозните свободи и правата на младсинствата бяха повдигнатите теми. Ние повторихме искането си да можем да направим една визита за установяване на фактите в района Синджан, да посетим и лагерите за превъзпитание. имаше и отправено искане от Върховния комисар на ООН да има достъп до този регион. Всички човешки права, включително свобода на словото и е, религията, свобода на предвижване и издружаване, трябва, право на справедлив процес трябва да бъдат спазвани и в Китай, и в е, региона Синджан, заедно с наци... Е, задълженията на Китай към международното право. Ние имаме възможност да провеждаме открит диалог с Китай и международните му партньори по е, ред въпроси за човешките права във форума за диалога за човешки права. Председателят. Искам да се извиня на госпожа комисара за поведението на моите колеги. Понякога е по-лесно да правим политически изявления, отколкото да се държим възпитана. Имаме резолюции, приключваме в дебата и ще продължим с гласувания. Уважаеми колеги, да преминем към гласуването. Виждам, че сте нетърпеливи да се върнете от дома. Господин Виоти е поискал думата. Президенте, кедо... Госпожо председател, искам думата, за да заклемя един факт, който е ужасен и се случи тази сутрин в Италия. Един журнал тази сутрин публикува заглавието. Връща се холерата в Неапол. Свързано е с мигрантите. Фалшиво е това. Тази новина е фалшива. Борим се срещу дезинформацията в социалните медии, но трябва да се борим и срещу тези във вестниците, които куват расизъм на нашия континент. Срамота, позор за една такава новина. Yeah. You, um... Благодаря. Господин Сузнецки е поискал думата. Благодаря ви. Исках да ви напомня член 152 от правилника. По време на дебата за неофашистските насилия, председателя Пашко изключи микрофона ми само 30 секунди след като бях започнал изказването си за това, че критикувах колегите му. Той не беше обективен и трябва да престане да председателства. Благодаря ви. Нека да преминем към гласуването. Първо започваме с резолюциите във връзка с нарушаване на правата на човека в Беларус. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Преминаваме към положението в Обединените арабски емирства. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. масови произволни задържания на уйгури и казахи в Синцян, уйгурски автономен регион. Кой е за резолюцията, кой е против? Въздържали се, приема се. Преминаваме към доклада на господин Коелю, пакет от мерки във връзка с стратегията за обществени поръчки и по именно гласуване. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Congratulations. Поздравления на докладчика. Преминаваме към доклада на господин Фос. Агенция на е за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие Евроюст. Има предложение да бъде отхвърлено предложението на комисията. Изменение 195. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Гласуваме предварителното съгласие. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Честито, господин Фос. Доклада на госпожа Гризбек взаимно признаване на решенията за обезпечаване и конфискация отново. Има предложение да се отхвърли предложението на комисията 146 изменение за, против, въздържали се. Отхвърля се това предложение. Следователно гласуваме предварителното съгласие. Моля, гласувайте по именно. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Честито, госпожо Гризбек. Преминаваме към доклада на госпожа Кораца Би от свободно движение на нелични данни в Европейския съюз. Докладчикът Кораца Билт е поискала думата. Заповядайте. Премахването на границите пред свободното придвижване на данни. Фактът е, че създаваме пета свобода на вътрешния пазар. Това ще промени всичко за цифровата економика Искам да кажа, че това е един отличен пример за една Европа, която дава конкретни резултати. Благодаря ви за отличното сътрудничество и подкрепата. Благодаря. Thank you, Mrs. Благодаря ви, госпожо Кораца Билд. Гласуваме предварителното съгласие по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Това толкова важно предложение се приема. Преминаваме към приносът днес към обвързващ инструмент на ОНЕ за транснационалните корпорации във връзка с правата на човека. Гласуваме предложение за резолюция на Комисията по развитие. Параграф 10, първа част за, против, въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. Добре, нека проверим втората част на параграф 10. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Параграф 14 на три части. Първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част. За, против, въздържали се. Да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Трета част за. Против. Въздържали се. Да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 19 на две части. Първа част за против, въздържали се. Мисля, че се приема. Втора част за, против, въздържали се. Да проверим. Втора част на параграф 19. Моля, гласувайте. This vote is closed. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме цялата резолюция за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Um, Следователно, другите предложения за резолюция отпадат. Положението в Йемен на е следващата точка. Имаме съвместно предложение за резолюция на няколко политически групи. Господин Танок е поискал думата за да включи устно изменение по параграф 3. Няма микрофон оратора. Госпожо председател, благодаря. Искам да се въведе следното след трети параграф. Осъжда пускането от хутите на балистични е, ракети, произведени от Иран, срещу е, е, области, където живее цивилно население – и е, безразборната употреба на морски мини и забранени е, други видове мини. Има ли възражения срещу тези изменения? Да, виждам, че има повече от 40 души, значи няма да гласуваме това изменение. Параграф 20. На две части. Първа част по именно, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част отново по именно гласуване. Втора част на параграф 20. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 23. Първоначален текст. Първа част. За. Против въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Съображение Т на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Цялата резолюция, кой е за, против, въздържали се, приема се. Следователно, останалите предложения за резолюции отпадат. Преминаваме към борба срещу митническите измами и защита на собствените ресурси на ЕС. Предложение на Комисията по бюджетен контрол, параграф 1 по именно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 8. Поимено моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 9. Поимено моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 10 по именно моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 12 на две части. Първа част по именно моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Втора част по именно, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Резолюцията. Цялата резолюция по именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. С това приключихме гласуването. Много ви благодаря. Колеги, преминаваме към обясненията на вода. Бих искала да се обърна с молба към всички да продължат личните си разговори извън пленарната зала. И така първия доклад. Пакет от мерки за стратегията за обществени поръчки на колегата Карлос Коелю. Давам думата на колегата Палмер за минута. Колега Палмер, заповядайте. Колегата Палмер не е тук. Преминаваме към следващото искане. То е на колегата Моника Маковей. Заповядайте. Mulțumesc! Licitațiile trucate, conflictele de interese generează pierderi de peste 2 miliarde de euro pe an. Toate acestea... Благодаря ви. Знаем, че се губят всяка година милиони, стотици милиони евро. Има най-различни е, средства и за измама при обществените поръчки, защото нямаме всъщност една цифрова система, която да ги проследява. Тази система закъсня в приложението си. Ние трябва да се борим обаче срещу корупцията и държавите членки е необходимо да въведат електронните формуляри възможно най-скоро – Комисията същевременно трябва да направи корекции в националните регистри и да направи всичко възможно за електронен европейски регистр, защото това е най-прозрачното и гарантира добро разходване на обществените средства. Благодаря. Благодаря, госпожо Маковей. Господин Джамбаски, заповядайте. Благодаря уважаема госпожо председател уважаеми колеги! гласувах в подкрепа на доклада на колегата коелho относно пакета от мерки във връзка със стратегията за обществените поръчки. комисията прие последния си пакет подобни мерки през 2014 година, като за редица държави членове беше трудно да приложат мерките в националните законодателства в заложения срок а срещу цели четири от тях комисията започна наказателна процедура поради неприлагане на правилата. това показва че е време за нови мерки които да са съобразени с административните особености на всяка страна – член на европейския съюз но също така да имат ясни и гъвкави системи за прилагане. настоящият пакет от мерки предоставя на държавите членки възможност за модернизация на обществените поръчки. подкрепих доклада тъй като основните препоръки които той прави са подобряване на прозрачността на договорите и на даванията чрез увеличаване на онлайн публикуването подобряването на достъпа на малки и средни предприятия до договори за обществени поръчки. смятам че всички те са в основата на добро функционираща система за обществените поръчки и изразходването на средства по целесъобразен начин с видими и полезни резултати за гражданите на държавите. благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Джамбазки. Следващия оратор е господин Хосе Игнасио Фария. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Поздравления за колегата Коелю за отличният доклад за обществените поръчки. Това ще означава огромни економии за данакоплатците, подобрена етика, подобрено е, качество на услугите за гражданите. До този момент е, най-низката цена беше основен критерий и не се отчитаха други критерии, като тези за опазване на околната среда, например – Необходимо е да се извършва анализ на различните търгове и в резултат на новите предложения ще има нова система, използваща електронни инструменти и други инструменти за е, провеждане на обществени търгове в е, полза на прекратяването на безотговорните практики, които, на които сме свидетели. В Португалия има доста примери в такъв смисъл. Трябва да бъдат осъдени тези практики. Настоящия доклад се надявам, че ще бъде използван ефективно за подобрение. Благодаря. Една минута имате за обяснение. Сега уважаеми колеги обществените поръчки играят много важна част от изграждането на социалната и физическата инфраструктура във всяка държава. споделям критиката че близо петдесет и пет от обществените поръчки в европейския съюз най важният критерий за избор е факторът най ниска цена. това създава предпоставки за нелоялна и несправедлива конкуренция от по големи и платежоспособни участници от това пък най често страдат местните представители. липсата на качество също съпътства феномена най ниска цена както за съжаление стана видно от инцидента в своге в българия при който загинаха осемнадесет души. злоупотреби и завишени цени има при изпълнението на редица обществени поръчки в моята страна като например училищен плод и училищно мляко. време е това да спре подкрепям доклада относно мерките във връзка със стратегията за обществени поръчки защото смятам че процедурите трябва да станат по прозрачни по лесно проследяеми чрез въвеждането на електронни услуги най късно до края на две хиляди и осемнадесета година и нарушителите и техните попечители да бъдат бързо и пропорционално наказвани. благодаря. благодаря. Преминаваме към следващия доклад, доклада ФОС. Агенция на е за сътрудничество в областта на наказателното право, госпожа Маковей. Меск. Трафикът де дрогури... <clears throat> Трафик... Благодаря ви. Трафикът на дрога, прането на пари, е, всичко това... <clears throat> Еврожуст are un rol esențial всичко това е нещо, което ни застрашава. За това е много важно да има наистина сътрудничество между наказателно-правните органи. Трябва да бъдат подкрепени разследванията в трети страни. Новият регламент го прави възможно. Необходимо е да се работи заедно с агенцията Евроюз. Е, е, е, Господин Кели, приветствам засилването на сътрудничеството в областта на наказателното право. Благодаря на колегата Фос за отличната му работа. Престъпниците използват все по- а, напреднали методи. Затова трябва да ги преследваме по същия начин. Трябва да се засили ролята на Евроюст в борбата на трансграничната престъпност. Киберпрестъпността, изпирането на пари, тероризма се засилват. Евроюст трябва да може да обменя повече информация с държавите членки и да защитава данните по-добре. Добре е да има изпълнителен съвет, което ще даде до по-голяма ефективност и ефикасност, както е нужна и отчетност пред националните парламенти. Тези усилия ще бъдат много важни и за моите избиратели в Ирландия, както и за всички избиратели в Съюза. Много се радвам, че има такъв напредък в наказателното правосъдие. Благодаря. Благодаря ви, господин Кели. Сега давам Всъщност, преминаваме към следващата тема, а това е доклада на госпожа Кораца от свободно движение на нелични данни в Европейския съюз. Давам думата на Нирц. Отсъства. Следващия оратор е госпожа Маковей. Мулцумеск. Благодаря ви. Аз гласувах за, тъй като мисля, че наистина има баланс между данните, които не са лични по характер и могат да се придвижват от една страна и от друга страна сигурността за обществото. Регламентът премахва бариери – Например, ограничения, налагани от националните органи, които са необосновани, няма вече да бъдат възможни. Ние имаме нужда от единен пазар. Има някои нередности при обработката на трансгранични данни. Разбира се, има и злоупотреба Именно за това е много важно да отворим пазара за тези нови модели на търговия. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Маковей. Господин Мирослав Петровски. Благодаря. Днес гласувахме един документ за регламент за рамката за свободно предвижване на нелични данни в Европейския съюз. Много е важен въпроса, като си има предвид цифровизацията на економиката. В текста се съдържа принципът, който дава възможност да се обработват нелични данни навсякъде в Европейския съюз, без да има ограничения. Има и изключение, което за мен е от ключово значение, а именно съображение за обществена сигурност. Подобно на колеги от моята група, подкрепих текста. Благодаря. Господин Момчил Неков. Благодаря, госпожо председател. В съвременния свят на нови технологии и скорост, с които те навлизат в ежедневието ни, трябва да предприемем необходимото информацията да бъде използвана разумно и по начин който не застрашава процесите в които тя бива използвана. подкрепям предложените за забрана за изискванията за локализиране на данни с изключение на случаите когато има императивни съображения свързани с обществената сигурност. свободното движение на данни в рамките на европейския съюз ще има важна роля в развойната дейност и въвеждането на иновации. ще играе значителна роля за постигането на основан на данните растеж и иновации публичните органи и структури на държавите членки ще извличат полза от по голямата свобода на избор по отношение на доставчиците на свързани с данни услуги от по конкурентните цени и от по ефикасното предоставяне на услуги на гражданите. поради тази причина аз подкрепих доклада. благодаря. Благодаря. И сега давам думата на колегата Кели. Uh, Благодаря ви. Имах възможността да участвам в дебата по тази тема с нощи и наистина мога само да похваля Ан-Мари. Съгласен съм с нея. Става дума за радикална промяна. Наистина подкрепям тази стъпка за свободно движение на данни – и премахване на ограничения, като се цитира претекста на сигурността. Аз съм бил докладчик и по регламента за защита на данните. Необходимо е да имаме предвид, че това ще помогне на малките и средни предприятия, на конкуренцията, на организации, които съхраняват данните в различните държави и членки защото има предизвикателства, свързани и с смяната на доставчика. Има необосновани ограничения на делокализацията на данни и за това аз наистина подкрепям. Ние трябва да преминем към интернета на нещата и свързаните автомобили. Благодаря. Преминаваме към приносът на ЕС към обвързващ инструмент на ОНЕ – за транснационалните корпорации във връзка с правата на човека. Колегата Кумпова Натри. Е Госпожо председател, основният проблем с човешките права е, че националните системи не могат да се справят с предизвикателствата в това отношение. Много транснационални корпорации предприемат доброволни действия. Това е добре, но доколкото те са само доброволни, остават други корпорации, които им е най-лесно да не ги спазват. По този начин се поставят под риск живота и здравето на работещите. Е, трябва да има е, корпоративна отговорност на всички нива. Тук не става дума само за обвързващ инструмент. Ние трябва да бъдем водещи. Благодаря на всички, които гласуваха за доклада. Един международен инструмент, когато бъде изготвен, ще допринесе за законодателство за корпоративна отговорност. В моята страна приехме такова, за да е ясно а, как въздействат компаниите. Благодаря. Възхищавам се на преводачите, които успяват да ви следват. Предлагам ви следващия път малко по-бавно да говорите. И сега колегата Лола Санчес Кълденте от името на нейната група ГУЕ. За това тя има две минути. Заповядайте, госпожо Санчес. Благодаря, госпожо председател. Днес в парламента ние одобрихме резолюция, която е историческа стъпка. Ние искаме да се направи нещо неотложно и сме пределно ясни – Необходимо е наистина да имат договор, който да задължава транснационалните компании да зачитат правата на човека. Защото знаем, че всеки път, когато се посяга на правата на човека, ние ще можем да им напомняме, че на 4 октомври Европейският парламент е бил пределно и ясен. Трябва да се отиде и по-далеч, да има санкции срещу тези, които не си изпълняват задълженията. Европейският парламент може да каже, ето вашите избрани представители искат да се изпълняват поетите задължения. времено Испания е член на съвета по правата на човека. Тя може наистина да направи нещо различно. Правителството на Санчес трябва да участва активно в Женева. Трябва да се чува неговия глас, а не да се загърбва това, което се казва в ЕС, както го правеше Рахой. Също време, но е, видяхме, че имаше и такива, които гласуваха против. Нима те са против правата на човека. Какво мислят те за един такъв договор? 4 години са в парламента. Аз също вярвам в това, че ние на първо място трябва да поставяме правата на човека. Днес триумфираха най-незащитените по света. Благодаря. Благодаря ви. Сега преминаваме към положението в Йемен. Колегата Юнос Омарджи. Госпожо председател, благодаря. Очи, които не искат да виждат, са очите, които не виждат случващото се в Йемен. Най-тежката хуманитарна криза в света. Един цял народ умира със съучастничеството на западния капитал, който се занимава с дребните си проблеми и който а, поддържа ужасяващия режим в страната. Франция, САЩ, Испания, Обединеното кралство. Това са държави, чието правителства продават оръжия, които убиват яменците. Позор за Европа. Европа, която е безсилна. Позор за всички, които продължават да учат целия свят, а в същото време изкарват пари на, с кръвта на невинните. Смятам, че Европейския парламент трябва да излезе с декларация срещу продажбата на оръжие от страна на САЩ и трябва да се чуе съвсем ясно такъв един апел и от Франция. Благодаря, господин Омържи. Колегата Мигел Урбан Креспо. Благодаря. Хуманитарното положение в Йемен не може да бъде оставено така. Три четвърти от населението, 20 милиона, са застрашени от това да умрат от глад. Това не е първата резолюция за Йемен, която одобряваме в Европейския парламент, но положението си остава непроменено, защото написаното на хартия е само хартия – Реалността е съвсем различна. Държави членки продължават да, прода... да продават оръжие на Саудитска Арабия. Въпреки, че ние сме гласували в парламента да контролираме износа на оръжие към такива страни, защото това е търговия от сапана с кръв. В тази търговия участваха и правителството на Рахой, и сега на Санчес, защото Испания продава оръжие на Саудитска Арабия. Не може да се обещава едно и да се прави обратното. Правата на човека не подлежат на преговори. Би трябвало да не се защитаваме и с работните места, защото работните места не могат да зависят от това някъде да се води война. И не може всичко да остава на хартия. Благодаря. Сега давам думата на колегата Шойдрова. Я бих хотела висветлит, е, проч съм подпожила уснесени о... Благодаря. Нека да поясня защо подкрепих резолюцията за Йемен. Независимо, че е, левицата блокира изменението на колегата Танок, който искаше да се упомене и Иран – и Саудитска Арабия във връзка с положението в Йемен. В резолюцията се очертава трагичния конфликт и хуманитарната катастрофа за цивилното население в Йемен. Европейския парламент призовава да се окаже хуманитарна помощ и то във все по-засилващи се мащаби независимо, че ефективно не можем да решим проблемите там. Също така ние упоменаваме и по-широкия политически е, контекст, т.е. нестабилния близък изток. Благодаря, госпожо Шойдрова. И последния оратор ще е господин Мирослав Петровски. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Тази страна е опустошена от война. Там живеят християни. 2018 година Международния индекс за потисничество, който публикува Open Doors, слага страната на девето място. В своята резолюция ние казваме, че заклеймяваме насилието в Йермен и атаките срещу инфраструктура и цивилни граждани. В документа, за съжаление, не се упоменава пряко потисничеството и гоненията на християни. Европейския парламент трябва да поиска от всички страни по конфликта да спазват задълженията си по международното право. Хуманитарна помощ трябва да може да влиза в страната. Благодаря, господин Пиетровски. И така, заседанието се прекратява. Ще подновим работа в 13, 15 часа. präsidentin! So, liebe kollegen liebe kolleginnen die sitzung ist wieder aufgenommen. Уважаеми колеги, започва заседанието. Протокола от вчерашното заседание ви е предоставен. Всички приети текстове също са ви предоставени. Ако нямате коментари, приемаме протоколите и стигаме до следващата точка от дневния ред. Въпроса с искане за устен отговор от комисията. Хуманно отношение към животните, употреба на антимикробни средства и въздействие върху околната среда от промишленото отглеждане на бройлери. Въпрос е зададен от госпожа Кладенбах и други. Има думата първият оратор, господин Рос. Уважаема госпожо комисар, госпожо председател, Индустриалното производство на бройлери е доставя на пазара ефтини пилешко месо и то отговаря за 90% от отглежданите бройлери. Тук не става дума само за хуманно отношение към животните, но и за проблеми с човешкото здраве. Десетки хиляди боройлери се отглеждат на едно и също място, затворени, без светлина, без възможност да, отго... да извършват действия, които отговарят на естествените им нужди. Те не могат да мърдат, изпитват стрес, не могат да реагират. Е, това са ред е, проблеми, с които животните трябва да се справят от момента, в който а, са започнали живота си. Ние живеем в развити страни, 21 е, век. Не можем да толерираме подобен бизнес. Мисля, че ако хората знаеха как се отглеждат тези пилета, никой не, ги, не би ги консумирал. В последните години Бройлерите се отглеждат за, от порядъка на 49 дни, а теглото им е нараснало двойно. Можете ли да си представите? От момента, в който се излюпят, за по-малко от 2, 2 месеца те трябва да стигнат до 2,6 кг. Това не е естествено лошото здраве на бройлерите при индустриалното им отглеждане налага да се използват антибиотици, за да не се разпространяват инфекции. По статистиките, 75% от антибиотиците в Европа се употребяват при отглеждането на животни в тези големи фирми и много често посредством медикаменти в фуражите или храните. Така се отглеждат и мултирезистентни патогени. Салмонела, Шерихия коли и други се оказва, че започват да стават резистентни. това застрашава и нашето здраве защото няма с какво да заместим съществуващите антибиотици и ако бактериите станат резистентни, здравеопазването ще се върне с векове назад. Това отглеждане отговаря и за замърсяване на околната среда. Ние трябва да настояваме за устойчиво отглеждане на подобни животни. Затова искаме да знаем дали се използват хармонизираните индикатори, предвидени в е, директивата за бройлерите. Също така се интересуваме какво, е, какви дейности е, предприемат, предприема комисията, за да осигури хуманно отношение към животните, намаляване на емисиите на амоняк и спирането на безразборна употреба на антибиотици. Кога ще публикува Комисията за социално-економическите последици от задължителния метод за етикетиране на производството? Благодаря. Сега думата има комисар Бенковска за отговор. Благодаря. Почитаеми членове на Европейския парламент. Това е точка за комисаря Андрокайтис, но аз лично се интересувам от темата. Много ме вълнува хуманното отношение към животните и се радвам, че съм тук. Европейския съюз е водещ производител на бройлери. Една четвърт милион работници в Европа са заети в този отрасъл. Но разбира се, за нас най-важното сега е хуманното отношение. Европейският съюз, благодарение и на Европейския парламент, е разработил множество законодателни норми по хуманното отношение към животните в 28-те държави членки. Това законодателство се изпълнява ежедневно. Темата е изключително важна за комисията. Знаем, че трябва непрекъснато подобряване. Включително и на директивата. Работим с държавите членки, за да сме сигурни, че нормите се изпълняват. Директивата за бройлерите влезе в сила 2010 година. От тогава насам държавите членки имат правната рамка. Съществено подобрение се установява в управлението на работата с бройлерите. Отношението към тях е много по-хуманно. Същевременно се въвеждат показатели за следене на хуманното отношение към животните. Текущите изследвания показват, че използването на такива показатели, като случай дерматит при домашните птици, допринасят за подобряването. Ние сме насърчени от тези заключения и ще продължим да работим в същия дух. Също така смятаме, че има много какво да се подобри, но като цяло вече постигнатото ни дава надежда, че ще продължим да подобряваме. Ще работим с държавите членки и заинтересованите групи, ще набелязваме важните показатели при бройлерите и се надяваме, че и националните органи ще използват тези показатели за по-целенасочено действие и подобряване на директивата. Инвестирането в хуманното отношение към животните има и допълнителни ползи. Например, намалява се необходимостта от използване на медикаменти, включително и антибиотици – така ние можем да се борим и срещу антимикробната резистентност. Директивата за месото от пилета изброява цял набор от критерии. Освен това, ние описваме и фермите, в които може да има альтернативно отглеждане – Например, традиционно свободно отглеждане, напълно свободно отглеждане. Държавите членки също така могат да финансират системите за производство, които са добри за животните. Може да се подобри фуража, могат да се подобрят и помещенията – Що се отнася до задължителното етикетиране на птичето месо, ние сме направили проучване и също така допитване до заинтересованите групи. Заключенията са включени в доклада на Комисията до Европейския парламент и съвета от 2009 година. Проучването показа, че задължителното етикетиране – няма да има добавена стойност. Нашата работа с цел подобряване на стандартите продължава. Например, имаме Европейски референтен център за птиче и заешко месо – този център ще предоставя основна информация и помощ на държавните членки в изпълнение на нормите. Очаквам с нетърпение бъдещата дискусия. Благодаря, госпожо комисар. От името на политическите групи е НП господин Фария. Добре, господин президент, господин комисар. Благодаря председател, госпожо комисар. На 3 септември приехме доклад на госпожа Каденбах по предложението за план на Европейския съюз за антимикробните средства и здравето на животните. Още тогава казах, че интензификацията доведе до широко използване на антибиотици при отглеждането на домашни птици госпожо комисар, антибиотиците са важни, за да има продоволствена сигурност, но в същото време не можем да позволим техниките за отглеждане на животни да водят само до намаляване на разходите, ако това си играе с нашето здраве. Използваме прекалено много антибиотици, прекомерно ги използваме за да спрем заболявания, които идват от факта, че отглеждаме тези животни в претрупани помещения. Това оказва пагубно влияние върху, живот, върху здравето на животните. Използваме антибиотиците профилактично, а това е погрешно. Надявам се, когато докладът за директивата за използването на лекарствени средства при животните излезе, ще ще решим този проблем. Не може да даваме прекомерно антибиотици, нужни са добри практики и добро отношение към животните. Общественото здраве означава да използваме висококачествени животни, които имат разнообразно ДНК, различни животни като порода. Трябва да ги третираме хуманно, за да може и гъстотата да спадне, тъй като при намаляване на гъстотата няма да се предават заболяванията толкова често. Нужни са гаранции, че не се използват антибиотици толкова много, за да не излизат те на пазара а, в Европа Можем ли да потребяваме това месо без да се притесняваме в момента? От името на социалистите и демократите, Нойко. Äh, Уважаема госпожо председател, госпожо комисар, колеги. Става дума за интензивно производство. И когато погледнем рекламите за пилешко месо, хората си мислят, че става дума за не тежко, диетично месо, модерно, кухня, добри продукти, здравословни. Но това е абсолютно невярно. Нищо общо няма с реалността. Ако хората знаеха как се произвеждат тези уж здравословни продукти, щяха да бъдат шокирани. За това въпросът ми е, госпожо комисар, ще направите ли всичко, което е по възможностите ви, да се преодолее това разминаване, защото хората не си дават сметка а, доколко всичко това, което се говори за пилешкото е измислица. Не може да се е, предлага това месо с е, етикета здравословно или е, да, лесно е да се пазаруват е, този тип пилешки продукти, но начина по който се отглеждат животните изобщо не е добър за тях. Те растат в мокра, влажна среда, наситена с амоняк, застрашаваща живота им. По никой начин това не са здравословни условия. И мисля, че е просто заблуждаваме хората. Те трябва да могат да правят добре информиран избор, да има етикети, където да се обозначава ясно какво се купува. Трябва да има е, и е, условия за транспорт, които да са здравословни, да се дава възможност по-дългосрочно, по-дълго да се отглеждат е, пилетата. Вие имате отговорност за здравето на хората, госпожо е, комисар. Имате съответните възможности. Ако обичате, вземете, поемете отговорността си, за да се справим с е, тези абсолютно недопустимо производство. От името на ЕКР, госпожа Крупа. Комисар, писание директиви. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Много по-лесно е да се напише една директива, отколкото тя да се изпълни. Имаме тези автоматизирани ферми, които приличат все повече и повече на фабрики. Трудно е да има хуманно отношение към животните, а и как да знаем, че месото наистина е здравословно. Естествените условия за развъждане на животни бяха заменени от промишлени ферми, клетки на 8 нива, така че производството да е възможно най-интензивно. 33 кг на квадратен метър. Това е приемливата норма сега, което означава, че едно пиле – израства на площ по-малка от размера на лист А4. Необходимо е пилетата да има достъп до естествена светлина, въздух с добро качество, а не наситен самоняк. По-малко антибиотици ще бъдат необходими, ако това се постигне. Освен това, трябва да се намали отрицателното въздействие на консумацията върху здравето на животните, тъй като те страдат от обработката с всякакви пестициди и хербициди. Фуражите не бива да са геномедифицирани. Това е и опасно за човека. Да не говорим за антимикробните агенти, които проникват и във водите. Неприятната миризма също е проблем за хората в съседство на фермите. Животинският тор не бива в крайна сметка да попада в общата смет, защото е канцерогенен. Благодаря от името на зелените госпожа Мец. Äh, Благодаря. Има три аргумента защо трябва да се действа спешно. На първо място става дума за отглеждане, което върви срещу добруването на животните. Пренаселени са, птиците не могат да се движат, не могат да кълват, не могат да кацат и изобщо да се движат. И те живеят в страдание. И съответно поведението им е нормално последствията върху здравето на животните и хората. Голямата част от птиците в момента се отглеждат интензивно. Това води до ужасни условия за здравето, както и масово а, даване на антибиотици, за да се спрат епидемиите, което пък води до антимикробна резистентност и заплашва общественото здраве. Ужасни са и последствията за околната среда. Интензивното или промишлено отглеждане на бройлери води до замърсяване. На първо място амоняка. Амоняка замърсява водата, въздуха и почвата. И вместо да даваме средства за по-екологични практики за хората и животните, ние финансираме тези практики на експлоатация в промишлени мащаби посредством ОСП. Начин на третиране на живот или как се отнасяме към животните показва какви сме. Но искаме общество, където има промишлено отглеждане, има постоянно финансиране на лошото отношение към животните. Призовавам Европейската комисия да действа в този смисъл. Благодаря. И аз ви благодаря от името на Северната левица, госпожа Хасенка. Благодаря, госпожо председател. За първ път Европейския парламент всъщност е, поставя темата за бройлерите и хуманното отношение към тях. За 6 е, седмици едно малко пиле трябва да стигне до 2 кг и половина. Те не могат да се държат дори на краката си. Ние в Холандия ги наричаме е, надутите пилета, защото точно това се случва. За 40 дни те трябва да достигнат размера, който нормално се достига за една година. Те са усъкатени, живеят в е, болка, в ужасни медицински условия – натъпкани с огромни количества антибиотици, за да се предотвратят епидемии, в момент в който толерираме е, подобно производство, е, което вреди и на околната среда. Пилетата се нуждаят и от светлина, и от е, свеж въздух, от възможност да ходят, да кълват. Европейската комисия не е предприела никакви мерки от години. Докладите показват, че е, те са си, тези констатации си стоят е, в папките от години и нищо не се прави. Надяваме се комисията най-сетна да се заеме с този проблем и да намери начин тези животни да имат съответната закрила. Благодаря. От името на Европа за свобода и пряка демокрация, колегата Еви. Си, грация, президенте. Благодаря. Госпожо комисар, госпожо председател, днес е деня на животните и се радвам, че днес може да обсъждаме този въпрос искане за устен отговор. Насочваме светлината към тези животни, които често биват забравени и които заслужават пълното ни внимание. Проблемът е изключително сериозен и трябва да се говори за него. Има много често свидетелства, както и проучвания, които показват, че промишленото отглеждане на бройлери всъщност е един бизнес, който е неустойчив. Е, птиците насилствено биват е, карани да растат, те биват слаби и дават е, на месо, което от ниско качество и се продава на ниска цена. Много ограничено пространството, в което растат ужасяващи се условията, има постоянно всякакви зоонози и други заболявания. Рецептите на промисленото отглеждане са погрешни. Искаме да използваме и използваме системно и превентивно антибиотици. Това не е адекватен отговор. Това само осложнява резистентността и в животните, и при хората. Това е изключително спешен проблем, който трябва да бъде решен за нашето здраве. Както бе припомнено, Европейския съюз излезе с доклад, всъщност Европейския парламент, извинете, излезе с доклад на колегата Каденбах. Секторът трябва да поеме своята отговорност. Необходимо е да се отглеждат птиците по друг начин. Трябва достойно да се отнасяме към тях. Моята страна е на второ място по използването на антибиотици. 1300 тона годишно използваме. Внушителна цифра, която може драстично да бъде намалена, ако решим най-накрая да приемем друг а, подход към използването на а, отглеждането. Има много различни други методи, които могат да се използват. Трябва да намалим а, намаляването, извинете, трябва да намалим ползването на антибиотици, замърсява се околната среда, особено с амоняк. Това означава, че трябва да спрем и да ползваме клетките. Затова искам от колегите да подпишат инициативата Прекратете използването на клетки. От комисията пък искам да може да чуят, най-накрая да чуят това, което се говори от хилядите граждани, които са се мобилизирали, защото това е цивилизационен избор. Благодаря. Им нам der Fraktion Europa der... От името на НС Билде минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Непрекъснато наранявани, израстващи на тясно място, те не могат да се движат. Колко всъщност трябва да знаем за тези непоносими условия и то в Европа, които стоят зад производството на месо. Не става дума за някакво изключение. Става дума за производството на огромно количество пилета в Европейския съюз. Сега те се отглеждат 4 пъти по-бързо, отколкото през 50-те години. Това е екстремното селско стопанство. времено, както се казва и в медиите, въпросът за хуманното отношение се забравя, защото се казва, че човечеството непрекъснато нараства като бройка. Но опасността е, че ние може изведнъж да се окажем в огромна здравна криза и 10 милиона годишно да загиват всяка година, защото птиците се отглеждат при изключително лоши условия е, разпространяват се всякакви болести, те са много уязвими. Ние сме е, общество, което не може да си затваря очите е, за страданията на животните заради голямото производство, което трябва да се развива без никакви задръжки. Благодаря. Благодаря. Сега индивидуалните изказвания. Господин Кели. Уважаеми колеги, уважаема госпожо е, комисар, Темата за е, хуманно отношение към животните в Европа е изключително важна – има директива за отглеждане на бойлери, бройлерите, но както винаги най-важното е нейното приложение. До този момент не виждаме то да се осъществява добре. Пилета, които се отглеждат само за пилешко е, месо, живеят е, в групи от десетки хиляди в ужасни условия, без изобщо да имат възможност да живеят по естествения си начин, да кълват, да са на открито, да имат достъп до слънчева светлина. Използват се антибиотици и това е проблем, който не можем да пренебрегваме. А замърсяването от индустриалното производство на бройлери е, се увеличава все повече. Индустрията в момента се опитва да се справи с част от проблемите, но е изключително важно да се предприема един всеобхватен подход, за да се справим с проблема и то във всички страни членки. Подкрепям задалите въпроса към комисията и наистина се интересувам какво ще бъде направено, за да се подобри отношението към тези животни ще могат ли те да имат възможност да живеят по нормален начин? Как ще може да се подобри тяхното качество на живот и как ще се сведат до минимум отрицателните последици върху околната среда? Ако отглеждахме едър и дребен рогат добитък по същия начин, това ще да бъде огромен скандал. Защо трябва да се съгласяваме така да бъдат отглеждани пилета? Хер Вайц, Sie haben eine Minute 30. Господин Вайц. Благодаря, госпожо комисар, госпожо председател. Не знам кой е написал речта ви, но казахте в самото начало, че Европа е водещ износител на пилешко масо. Наистина ли смятате, че има смисъл да се внася соя, която е ГМО, е довела до обезлисяване, за да продължава нашето производство и след това да изнасяме пилешкото месо? и цялото замърсяване и амоняка остават тук при нас. Това ли е един успешен проект за бъдещето? Говорихте и за работни места. Има хиляди дружества, които трябва да захлопнат кепенците, защото не могат да се борят с големите промишлени предприятия. Смятате ли, че ще създадете повече работни места, ако има такова промишлено отглеждане? Европейските фермери трябва да имат възможност, трябва да им дадем някакъв шанс а, за устойчиво земеделие, устойчиви техники за отглеждане на животни или може би е, не ви вълнуват животните и техните страдания. Ако това не ви вълнува, поне го направете, защото има огромни рискове за гражданите и тяхното здраве. Има хиляди смъртни случаи заради а, е, медикаментозна резистентност. Колко още аргументи са нужни, за да се направи промяна? Моля ви, нужен е нов модел, един модел, който да финансира устойчиви земеделски практики. Благодаря, господин Ек. Благодаря. Госпожо комисар, знаем, че се използват огромно количество антибиотици. В бъдеще ще продължат да бъдат използвани и ще ви кажа защо. Защото зле третираните пилета се използват само да захранват фабриките за птиче месо и те са в толкова лошо състояние, че трябва да се разчита на антибиотици. Използват се дори антибиотици, които в хуманната медицина се използват само в крайни случаи, защото Междувременно се е развила резистентност. Антибиотиците попадат не само в птичето месо, но и в екскрементите, в отпадъците от кланиците, в водата. Това, което правим е чудовищно. Същевременно Европейската комисия работи в полза на големите производители. Ние създаваме обаче именно механизма за резистентност. Преди пневмонията се лекуваше с антибиотици в рамките на 3 дни, докато сега възрастните хора умират като мухи, защото вече антибиотиците не ги лекуват. Това е срамота наистина срамота. Така че се надявам комисията да поеме действия, предприеме действия, иначе ще го направят защитниците на животните. Е, Скъпи е, колеги, използването на антибиотици за усилване на растежа е, поне в комисията Инта бе поставен нееднократно този въпрос – Огромен процент от нашите страни членки използват продукти, които са абсолютно недопустими. Много страни по света също използват такива вещества, а ние търгуваме с тях. Мисля, че е, практиката да се дават медикаменти за да се увеличава обема на месото, е, е опасна и за е, хората. Трябва да разгледаме условията на нашите търговски договори и да създадем една система за проследяемост и етикетиране на продуктите и за доброто на животните, и за това нашите потребители да имат по-добра информация, за да могат да опазват своето здраве. Благодаря. Сега господин Дорфман. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, уважаеми колеги. Говорим за изключително важна тема. Птичето месо е все по-популярно. Погледнете примерно данните от последните 10 години. Производството в Европа е скочило от 8 милиона тона на 13 милиона тона – може да си зададем въпроса дали трябва да ядем повече пилешко от ябълки годишно. Сега не може да обобщаваме обаче прекалено, защото има зони в Европа, където, например в Германия, където има отговорно производство. Бях и в Нидерландия с Комисията по земеделие, видяхме животовъдни практики на други места, където има един много отговорен модел на производството на месо. Директивата 34 не се изпълнява надлежно. Става дума за изпълнение на вече съществуващи правила. Хората, които спазват правилата, са онези, които в крайна сметка губят, защото не могат да се състезават с онези, които а, не спазват правилата. Ако погледнем онези, които са инвестирали, се вижда, че те са конкурентно способни. Други пък са фалирали. Същото се отнася до производството на яйца. Много европейски ферми се наложи да затворят врати и да се изместят извън границите на Съюза, където правилата са други. Нужни са еднообразни правила към вътрешните ни производители и външните такива. Благодаря. Господин Дорфман, дадах малко повече време, тъй като няма никой спонтанни изказвания и не исках да прекъсвам колегите. Не се случва често цялата зала да има общи становища, еднакви. Давам думата на госпожа председател. Благодаря. Почитаеми членове на Европейския парламент, благодаря на всички изказали се. Темата е много важна. Наистина аз ще предам всичко, което казахте на комисаря Андрукайтис. Но ще изтъкна две неща. На първо място – Комисията иска наистина да осъществи напредък. Ние ще наблюдаваме изпълнението на директивата, но ще направим и нещо друго и в това отношение вашите изказвания бяха много полезни. Ние искаме да намалим отражението на индустриалното е, животновътство в максимална степен, защото то е лошо и за пилетата, но също така и за околната среда и човешкото здраве. Лично ви обещавам, че ще направя всичко по силите си, така че комисията да се отнесе много сериозно. Благодаря. Благодаря ви, госпожо комисар. С това приключваме дебата. Гласуването предстои на втората октомврийска сесия. Същевременно имаме протокола от заседанието, ако няма възражения резолюциите ще бъдат предадени на тези, до които са адресирани. Прекратяваме пленарната сесия в Страсбург.